Vamos allá. Yes. Buenos días, bonjour a tous et à toutes. Добър ден на всички. Моля за внимание, за да можем да започнем. Не за първи път сме в този формат. Започнахме този тип формат, този тип практика от 2009. Събираме се заедно от представители на парламентите на 28 държави членки и на Европейския парламент, за да преразгледаме развитието, ситуацията, на къде вървим, целите, които са поставени в области като свобода и правосъдие, т.е. нашите основни ценности – Радвам се да мога да ви приветствам днес тук, в тази зала на това поредно заседание. И считам, че то е много навременно и ще ни позволи да дискутираме приоритетите в областта на свободата и правосъдието. Това са проблеми, които в момента обсъжда и съвета. Има така наречените указания по Стокхолмската програма, която вече беше приета от около 5 години, декември 2009 от шведското председателство. И се надяваме, че с тези указания успяваме да подпомогнем националните парламенти, както и а, държавните правителствени глави. Приветстваме 39-те депутати от 24 парламента, както и голям брой представители на неевропейски държави. Вашето присъствие тук е показател за интереса, който проявявате към този формат. Това са възможности да дискутираме много важни неща, и така, нека в началото обаче да направя едно съобщение относно промените в дневния ред. Първо, а, Репреса Фернандес беше предвиден да говори тук, но ще бъде господин Рамон а, Репреса Фернандес а, е заместен от Лопес Гаридо, а, който всъщност е отговорник в Испанския парламент по а, европейските въпроси. След това, вместо министър Варвициотис, ще говори генералният секретар на Министерството на морския търговски флот на Гърция, господин Бусос. И баронеса Лутфорд не може да бъде тук. Ще измества Биргит Зипел. А също нека да обявя езиковият режим на това заседание. 23 е езика, официални езика на Европейския съюз, а също и сръбски, турски и албански. Днешното заседание е организирано съвместно с Гръцката република, която, както знаете, е председател на съвета на Европейският съюз. Така че аз съм съпредседател с господин Кириакос. Вирви, Вирви Дакис който е, е представител на Министерство на правосъдието на Гърция. Имате думата, господин Вервидакис. Thank you very much, Mr. President. I will speak in Greek. Благодаря, ще говоря на гръцки. Αρχικά το όνομα της οικογένειάς μου ήταν πραγματικά Μπυρμπιδάκης, αλλά άλλαξε σε Βυρβιδάκης, οπότε... Искам да кажа, че се казвам Вирвидакис и с а, времето името ми беше променено, така че няма много общо с а, първоначалното произношение. И така Радвам се, че тук са събрани всички представители на съответните комисии в националните парламенти. За пети път ще се поеме председателството в едно такова важно за Европейския съюз време. Европейската политика трябва да бъде преработена и в светлината на предстоящите избори. Поехме председателството в един много важен момент за политиките свързани с правосъдието, вътрешния ред и сигурността. Залагат се нови приоритети, обсъждат се нови политики във връзка с срещата на върха през юни. Нашата среща се свързва с една друга среща в Атина. Ще има обмяна на мнения между различните представители и тази дискусия, която ще проведем днес, също ще допринесе за по-доброто организиране на въпросните срещи. В момента се упражнява натиск върху държавите членки предвид економическата криза. Това внася определена степен на несигурност и затруднява работата в тази област. Различни ем, ем, действия са предприяти в областта на правосъдието и вътрешния ред. Регламент за Европол даде възможност да се обменят мнения в рамките на Европейския парламент. Освен това, докладът Естемера също беше обсъден в този контекст. Отчетността се засили след влизането в сила на договора от Лисабон, а в тази връзка и работата с националните парламенти. Ние като парламентаристи трябва да намерим начини, по които да упражняваме ефективен контрол върху тази организация, без да възпрепятстваме нейните действия. И така да не прекрачваме границите на парламентарния контрол. Сега, по отношение на регламента за Европейската прокуратура. 13 парламента изпратиха своите безпокойства, свързани с принципа на субсидиарност. Това показва, че националните парламенти са в течение на процедурата и се интересуват от съдържанието на документа, изготвен от Европейската комисия. Като имаме прави техническите развития и най-вече интернет, сме изправени пред нови предизвикателства в нашето ежедневие. Трябва да се научим да се справяме с тези предизвикателства, най-вече по отношение защитата на личните данни, защитата на личната неприкосновеност. Това са въпроси, с които трябва да се занимаем. освен това, искам да подчертая, че за Гърция има една много щекотлива тема и това е темата свързана с миграциите. С миграцията тази тема води до разединение и разгорещени дискусии. Миграционните потоци засягат най-вече тези държави членки, които ам, представляват и външна граница за Европейския съюз. Ам, е, проблема се задълбочава и поради економическата рецесия и нарастващата безработица. Има някои въпроси, които са свързани и с а, хуманитарната помощ. Освен това и със сигурността. Тези въпроси също се обострят а, вследствие на економическата криза. В, в а, Гърция имаше а, много. А, остри реакции, е, които противоречат е, по принцип на менталитета на гърците. Ние сме народ, който е състрадателен, народ с много исторически традиции. Но нашият на, народ и самата държава беше обект на три на три миграционни потока и освен това идва един а, а, допълнителен проблем, допълнение, че много високо квалифицирани кадри напуснаха страната ни вследствие на задълбочилата се криза. На югоисточните е, граници на Европейския съюз ежедневно се случват е, трагедии. Необходимо е да се получава повече информация по, та, по въпросите с нелегалната иммиграция и какви са размерите, които а, е, придобива хуманитарната криза. Не трябва да оставаме а, безпристрастни и безучастни. Пространството на правосъдие, сигурност и вътрешен ред е една от важните цели на Европейския съюз. Ние като парламентаристи трябва да работим за това този така важен въпрос да бъде изнесен на преден план и да, бъдат отбеля... и да бъде отбелязан напредък. Благодаря ви. Thank you, Mr. Благодаря, господин Вивидакис. Сега предлагам, без да се бавим, да пристъпим към първия кръг на дискусията. Тя ще се състои до, от, ще продължи до 11 часа, т.е. почти 2 часа. И въпросът, на който ще търсим отговор е какво е бъдещето на Европол разработване на стратегия на Европейския съюз за вътрешна сигурност и подобряване на полицейското сътрудничество. Малко подробности. Мисля, че всички сте запознати. Борбата срещу е, криминалните организации стават се по-международни и е, властите в Европа трябва да работят все по-тясно сътрудничество. Това понякога става на двустранни начала, понякога обаче става с обмен на информация чрез механизъм като ПРУМ, ШИС-2 и също съвместни ресурси. Това е чрез Европейската мрежа за споделяне на информация, но също и с благодарение на Европол, чийто директор е тук господин Роб Уенрайт. Добре дошли! Всичко това е много важно. Мисля, че тук въпросите, които можем да зададем дадем, са как националните парламенти и Европейският парламент могат да осигурят демократичната страна на защитата на правата на гражданите на Европейския съюз. Нещо, което знаем е, че увеличеното сътрудничество между националните власти и Европейският съюз означава по-засилено сътрудничество между всички нас, повече обмен на данни между всички нас, включително и парламентите, национални парламенти и Европейски парламент. И ние тук ще разгледаме специфични елементи докладчик от Европейския парламент, който а, отговаря за предложението на комисията по Европол, господин Диез Демере. И а, също ще имаме, както вече казах, Лопес Гаридо, господин Лопес Гаридо, който представя Испанският парламент и след това ще дадем думата на Роб Уенрай, директора на Европол и накрая ще дадем отново думата на господин Вербидакис. Приканвам всички вас да не се колебаете, да вземете думата, да задавате въпроси и а, да представите вашите искания за въпрос, за да, вземане на думата, а, на обслужващите залата, така че а, те да ни докладват. И сега господин Диас Демера има думата. Той е докладчик по предложението на Комисията за Европол. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички. Благодаря на докладчиците и благодаря за дадената дума. Преди да говоря за приоритетите на Европол, в рамките на общото пространство сътрудничество. Искам също да кажа откъде идваме. Първо имаше една конвенция, която беше подписана през 1995 година. Това беше единствения ни документ в рамките на договор от Мастрихт. След това ратифицирахме три протокола през 2000-та и и трета. Те влязоха в сила през 2007 година. Процедурата беше много дълга и много сложна. Идеята на тази конвенция беше да се борим по-добре с международната организирана престъпност и Европол искаше да има нужните инструменти, за да се бори с тези криминални потоци. След това имаше преорганизация на бюрото и а, има, беше заделен специфичен бюджет – и а, средства за персонал и през 2009 година, април, съвета най-накрая взе решение. Но пак не беше дадена думата на Европейският парламент. Както знаете, в този момент аз също бях докладчик. Когато влезе в сила Лисабонският договор, ние предвиждахме Европейският парламент да действа като а, съзаконодател по член 88 и да можем да се произнесем по функционирането на агенцията. За Европол става въпрос за основни действия, че трябва да, да се борят срещу тероризма и срещу организираната престъпност. Европол дава анализи на държавите членки, за да подпомогне националните полицейски звена и при провеждането на трансгранични разследвания. На 27 март 27 март миналата година, се представи законодателното предложение на комисията относно Европол. Както вече казах, за първи път след влизането в сила на Лисабонския договор, парламентът и съветът ще да решават заедно за структурата и е, обхвата, както и функциите на Европол. Както знаете, гласувахме е доклада на първо четене преди няколко дни. И резултатът показва абсолютен консенсус от страна на парламента. Само 38 въздържали се. И после организирах различни заседания с различните заинтересовани страни. Както вече казах, сътрудничим си добре с е, представителите на Европол, с Европейската комисия, с представители на държавите членки, с Европейският администратор, който отговаря за защита на личните данни. И искам да благодаря на колегите за сътрудничеството, както и на докладчиците в сянка. Накратко, какъв е нашият график? На 7... Представих 125 изменения на 25 септември. Колегите ми представиха и внесаха над 500 изменения. От 17 представители на различни политически групи бюджетната комисия беше представила много изменения, а също и комисията по конституционни въпроси. В крайна сметка стигнахме до над 700 изменения. Работата беше много сложна и се опитахме да постигнем компромиси. Постигнахме 32 такива. с около 500 изменения, обединени около тях. Настоящия вариант на текста беше подкрепен от комисията Либе в пленарна зала в Страсбург на 25 февруари. И аз като докладчик искам парламента да има много силна и ясна позиция в рамките на процедурата по съвместно взимане решение за да имаме Европол за всички държави членки. И за това работих толкова усилено и старателно с докладчиците в Сянка. И организирахме много заседания. Избрахме няколко основни точки, които са много важни за нас. Комисията беше предвидила да се слеят Интерпол и Европол. Не, ние не сме съгласни. Има също така един друг пакет, общи разпоредби, свързани с целите. По него постигнахме споразумение. После относно управлението. Нещо много важно също. Както и пакета към парламентарен контрол. преди да стартира дискусията в парламента, имаше много дискусии с заинтересованите страни за да финализираме дискусията. Обърнахме се и към националните органи. И е, основният въпрос, който се оказа много щекотлив и трънлив, е именно как да намерим равновесието между обмена на данните и защита на личните данни. Там бяха прияти 22 компромиса. Например, механизма Евробус за обмен на данните. За първи път контрола на обработката на данните от Европол ще става чрез един независим механизъм, който ще бъде следен от всички държави членки. По този начин ще имаме много по-добро и независимо обработване на личните данни. Относно националните парламенти, Европол ще бъде адаптиран към основите на Лисабонския договор и дейностите на Европол ще бъдат подложени на контрол от демократично избраните представители на Европейският съюз. Това е, договор 80, това е член 88 от договора за функциониране на Европейският съюз, където се казва, че се фиксира процедурата за контрол на Европол, който ще която ще бъде осъществявана от Европейския парламент съвместно с националните парламенти. Текстът е много ясен. Казва се, че ще се създаде една работна група, съвместна работна група, която не е независим орган, която не е самостоятелен орган. И по глава 9 от настоящият регламент също има много референции по тази тема. Механизмът за контрол на дейностите на Европол ще се осъществява от съвместна група между парламентаристите. Ще има една специализирана структура, която ще се изгради от комисията Либе в парламента. ще трябва да вземем предвид тази структура, спецификата на националните парламенти. Тоест, ако имаме а, двукамерен парламент, тогава ще има двама представители от всеки парламент. Председателят на комисията Либе ще бъде ръководител на дейностите на тази група и ще имаме съвместно председателство от председателя на комисията Либе и а, председателя на Европейския съвет. Представителя на парламента, който е а, от държавата председател на Европейският съвет. И се зададохме различни въпроси. Ще има също представяне на доклада за годишните дейности, бъдещата многогодишна програма. Докладът за оценка, който се представя всеки 5 години от Комисията за оценка на ефективността на Европол. И бихме могли да поканим и кандидата, който ще бъде изпълнителен директор на Европол, за да представи своите задачи. Председателят на съвета на министрите също би трябвало да говори пред нас, както и представители на Европейската комисия. Европейският парламент, заедно с националните парламенти, ще направят оценка на ситуацията, на стратегическите заплахи, както и на различните проучвания, които са били поверени на Европол. Групата ще е, излезе с заключения относно свържената работа. И парламентът ще трябва да приеме линия за действие. Ние също така ще приемем бюджета и ще предвидим какви ще са действията за бъдеще. Европол по този начин ще има много по-стабилна основа за работа. И ще трябва тези действия да бъдат спазвани от всички държави членки. Освен това, даваме си сметка, че действията на европейската мрежа трябва да отговорят и на дейностите на трансграничните престъпни организации. Те са все по-сложни и все по-оригинални, така да се каже. Ние се стремим да защитаваме европейските граждани, също така и бизнеса създадено беше едно такова звено за следене въкъл, което да действа в международен план. Знаете, че един от основните проблеми са как да, да спрем фалшивите банкноти и монети евро. Особено сега с разширяването на еврозоната. И тази група, която ще отговаря в Европол за организираната престъпност, ще отговаря също и за трафика на наркотици и други. И мисля, че наистина трябва държавите членки да действат съвместно и да си сътрудничат в полицейски план. А Европол ще продължи да играе важна роля в рамките на борбата с организираната престъпност и тероризма. Напомням също, че с новите разпоредби ще увеличим доверието в Европол и ще осигурим по-добро сътрудничество между държавите членки. Благодаря за дадената дума. Сумария се su като опоненте de este importante благодаря ви, господин Диас Демера, за направеното от вас изложение във връзка с регламента на Европол и законодателната процедура в нашия парламент. Сега ще чуем Лопес Гарига от Комисията по правосъдие. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. И добър ден на всички. Бих искал най-напред да ви благодаря за възможността да взема отношение в днешната съвместна среща. Най-напред бих искал да се обърна към господин Диас Демера, моя сънародник, за да е, го поздравя за отличната работа по регламента за Европол. Господин Диас Демера винаги е бил голям защитник на интересите на парламента. Първоначално имахме някои възражения по отношение на регламента. Сега обаче, като че ли колегите са склонни да приемат регламента за Европол. Много често, когато разглеждаме европейско законодателство, започваме с доста оживен дебат. Всъщност, всеки желая да подобри предложения текст. Понякога, много често, това се случва. Вярвам, че гражданите в Европейския съюз възприемат крайно критична позиция. В крайна сметка те считат, че всичко е погрешно. И тъй като ние критикуваме, тъй като ние обсъждаме, гражданите смятат, че явно нещата вървят на зле. За съжаление, това е истината. Обсъждаме, да, имаме разногласия, но целта е да се подобри законодателният текст. Дори и когато се стигне до споразумение, ние продължаваме да критикуваме, защото казваме, че сме могли да се справим още по-добре. Мисля, че трябва да а, повтаряме непрекъснато, че това е споразумение. Както каза господин Диас Демера, в Европейския парламент винаги ще има дискусии. Ще има и споразумение по регламента. Със сигурност това, което ще се получи като крайен резултат, ще е много по-добре като резултат от първоначалното. Ние в Испанския парламент приветстваме предложението за регламент, считаме, че е необходимо да имаме нова правна рамка за Европол, за сътрудничеството и за координацията на полицейските служби. За координация между различните отдели в Европейския съюз. Смятаме, че Европол трябва да се отчита на националните парламенти и Европол. Това е неизбежно. Необходимо е да има такава отчетност. Необходимо е да се засили механизма за контрол. Смятаме също така, че трябва да бъдат защитени данните посредством новата система за защита на данните. Тази тема притеснява европейските граждани, а именно какво правим за да защитим личните данни. Тази нова правна рамка има за цел да сведе управлението на Европол до управление, което се прилага при другите полицейски агенции. Целта е да се защитят интересите на Европейския съюз. Всичко това е много хубаво. Имаме обаче някои възражения. Както каза господин Диас Демера, някои от тях се отнасят до процедурата процедурата в Европейския парламент, например. Бих искал обаче в следващите няколко минути да се спра именно на този момент. Нашите безпокойства за новия регламент са свързани с следното. Споделянето на информация, например. Европол се гради на доверието. До сега Сътрудничеството между различните национални полицейски служби се базираше на доверието. В регламента се вменяват някои нови задължения по отношение на обмена на информация. Тези нови задължения може да намалят даденото ни е, доверие, тъй като те са правно обвързващи. Така че тези правила новия регламент може да подкопае до някъде доверието. В регламента се говори за обмен на информация с, цитирам, някои други страни, с трети страни. И в този случай може да има липса на доверие, ако се вмени задължение за обмен на информация с трети страни, които не са част от конкретна създадена група, която работи в рамките на Европол. Има известна загуба от суверенитета на държавите по отношение на контрола на границите. Това също безпокои нашия парламент. И не на последно място сливането на полицейския колеж и Европол. нашия доклад сме казали именно това, а именно не се предвижда подобно сливане в договора. Ние сме сигурни, че докладчика ще продължи да защитава тази наша позиция. И накрая, на лице е безпокойство във връзка с нивото на амбиция. Европол е един оперативен играч, един истински играч. А истинските играчи на това поле са държавите членки. И за това сме обезпокоени от превръщането на Европол в важен играч, защото това оставя на страна държавите членки, а те са тези, които трябва да играят водеща роля по тези въпроси. И тук бих искал да се върна на това, което казах в началото. Да, ние имаме възражения, критикуваме, но смятаме, че този регламент ще бъде по-добър от началното предложение. Продължаваме да вярваме в необходимостта от тази правна рамка. Това се опитвам да кажа на гражданите на Европейския съюз. Въпреки всички критики, ние вървим напред и подобряваме правната рамка, по която работим. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване и за това, че е, се вместихте в отреденото ви време. Сега преминаваме към изказването на директора на Европол, господин Роб Уенрайт. Но нека ви припомня, че разполагате с тези карти, с... така че може да ги попълните. Ако имате някакъв въпрос или някакъв коментар, който искате да направите, сега ще чувам господин Роб Уейнрайт и след това ще се надяваме да видим възможно най-голям брой вдигнати ръце. Господин Робрайт, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми давате възможност да участвам в тази така важна дискусия, свързана с бъдещето на Европол. Това е последната възможност на директора на Европол да присъства на седание на тази е, комисия в този и формат. Така че ще използвам тази възможност, за да ви предоставя информация за това какво се случи с последните 5 години в областта на сигурността. Уникален период от 5 години, включващ Лисабонския договор и решението на съвета, свързано с Европол, което промени връзките с Европейския парламент и в този контекст трябва да вземем предвид новите договорености в рамките на Европейския политически цикъл за изготвяне на един интегрирана стратегия стратегия за справяне с, с престъпността. Всичко това са положителни развития. Те имат за цел да подсилят работата на Европа в тази област, да се ам, противодейства на все по-нарастващата престъпност. Ние сме удвоили нашата работа, както и броят на случаите, които сме разгледали. Работим съвместно с националните агенции в областта на противодействие на престъпността. Събираме информация от националните правоприлагащи органи, работим в тясно сътрудничество с тях. Виждате, че Европол сега е, играе ключова роля при справянето с престъпността на европейско ниво. Сливането на организациите беше подкрепено и от националните парламенти, от Европейския парламент. Бъдещият регламент, разбира се, ще основополагащ за развитието на агенцията. Искам да благодаря на парламентаристите за проявен от тях интерес и за участието им и приноса им през последните 12 месеца. Комисията изготви едно много добро предложение, според мен. Ние се съгласихме с всички аспекти в него и ем, даде ни се възможност да участваме в дебата в парламента и в държавите членки. Искам да благодаря на моят приятел господин Диастемера за неуморния му труд – 60 заседания бяха проведени и то при много трудни обстоятелства, като се имаше преди скандала с Snowdown и разкритията направени от него. Имаше и проучване направено от комисията Либе за наблюдението това е, показва какви правомощи трябва да бъдат дадени на тази агенция в бъдеще, имам предвид Европол. Ние се справяме с управлението на голям обем от данни. Необходимо е да се постигне един продуктивен компромис, а това е едно голямо предизвикателство в сътрудничеството с полицейските власти. Тук в парламента този въпрос също представлява едно сериозно предизвикателство. Господин Диастемер се справи много добре с, своята задача да изготви окончателна позиция на парламента. Дебата беше много продуктивен. Позицията на парламента внася много важни и нови елементи. Внася се повече гъвкавост при обработката на отделните случаи оперативният капацитет на Европол трябва да бъде надграден. Имаше е, много малко увеличение на е, нашите ресурси. Необходими са модерни системи и затова позиция на Европейския парламент че ни помогна да се справим и с тези проблеми. Повече демократичен контрол и обхващането на националните парламенти. Това също е много важен елемент. През последните пет години Европейският парламент е упражнявал демократичен контрол върху агенцията и то по начин, по който не е виждан до сега. Моите заместници, както и аз сме били тук повече от 20 пъти през последните 5 години. Благодаря и на ам, това, че на парламентаристите за тяхното участие в работата на агенцията по-голяма прозрачност и отчетност ще доведе и до по-голяма легитимност. Необходимо е да засилим на доверието на гражданите в обществените структури и в тази връзка трябва да работим по по-прозрачен начин и да ам, има по-висока степен на отчетност. Полицейската структура съществува от повече от 200 години в рамките на Европейския съюз. Необходимо да има съвместно съгласие, а то не се постига без висока степен на доверие у гражданите. По този начин полицейските власти разполагат и с по-висока легитимност и по-добре се справят със своите действия. Подкрепяме държавите членки в борбата им срещу тероризма и престъпността. Обменяме постоянно данни и мнения и това е важен компонент от работата, която работим. Разбира се, е, за нашата работа от е, изключително голямо значение одобрението и съгласието на обществеността. Има предложение да се заде съвместна парламентарна е, комисия, която да упражнява контрол. Това е много важно, така ще се обединят и националните, ще бъдат включени националните структури. Това е важен елемент от регламента. В същото време очаквате от мен да кажа няколко думи за тези области, свързани с актуалните процеси. Много трудна задача е да се балансирате интересите на всички. Аз говоря от името на полицейската общност в Европейския съюз. Законодател законодателните разпоредби, разбира се, ще ни дадат по-добри възможности да се справяме а, с престъпността. Много сериозни престъпления бяха извършени, а, разследвахме ги. Изцяло бяхме посветени а, на това да защитим европейските граждани. Както казах, престъпността се развива много бързо, заплахите от организираната престъпност – също са също е подпомагана от глобализирането на света и от глобалния характер на економиката и технологията. Престъпността се възползва от пропуските в законодателството и се достигат много високи печалби с сравнително малък риск което, разбира се, не се отразява добре на сигурността на гражданите и на економическото възстановяване. Ето защо законодателите трябва да дадат инструменти, с които да се противодейства на престъпността. Трябва да се използва потенциала на технологиите а, и да се ам, попречи на ам, престъпниците да извършат своите престъпления. Ще ви дам конкретни ам, Примери. Частният сектор разполага с 90% от интернет инфраструктурата, телекоми и така нататък. В същото време престъпниците мигрират онлайн и то до голяма степен а, използват интернета за фалшифициране на карти, източване на кредитни карти, сексуална експлоатация и така нататък. Повече от престъпленията се извършват от частни отделни е, лица. законодателите трябва да изградят правилната законодателна рамка, като зачитат и защитата на личните данни но а, трябва да се противодейства на тези международни престъпления. Необходими са усилията на всички държави членки, но има престъпления от международен характер. Европол може да се занимае с тях, защото а, има тази паневропейска позиция, така че до голяма а, степен може да, да реагира на тези проблеми, които и тези престъпления, които са с международно измерение. Европол Пол не може да получава директна информация от частни лица и това си остава проблем. Престъпленията стават все по-глобални, сътрудничеството става все по-важно в този контекст. Необходимо е да се създаде мрежа за сътрудничество не само в, в, в рамките на Европейския съюз, а и световен мащаб. Има вече подписани споразумения, има договорености, които са важни при справянето с престъпността и а, тероризма. Всяко споразумение е преразглеждано и контролирано от съответния орган за защита на данните. До сега, през следните 15 години, не е имало някакви оплаквания от съответните органи, свързани с тези споразумения. Да, необходимо е парламентът да упражнява своят парламентарен и демократичен контрол и това ще е обект на бъдещите споразумения. Наясно съм от опасностите, свързани с, с а, това, че може да има някои слабости в досегащите споразумения и те трябва да бъдат преразгледани отново през следващите години. Така че важно е да се помисли в тази връзка и за нашите оперативни възможности. Относно защитата, която споменах и пакета, който се изготви в момента, свързан с защитата на личните данни. Полицейската общност е много ясна по този, по този въпрос. Ситуацията след случай с Сноудан е съвсем различна. Има някои важни аспекти, които искам да спомена. Миналата година полицейските ръководители се обединиха около една конвенция и беше изразено съмнение от някои от положителните последици от проекто директивата и бяха направени конкретни предложения, за да се подобри ем, директивата, като взяха, бяха взети предвид тези предложения. Е, Европол разполага с по-силен режим, от която иде правоприлагаща инстанция по света. Освен това работим и с много влиятелни организации, такива каквито са State Watch. Оказваме подкрепа при разследванията. Освен това, зачитаме неприкосновеността на на личния живот, защита на личните данни при е, нашите разследвания и действия. Както казах, много сме горди с е, нашите действия в Европол. Парламентарната е, позиция все още включва в себе си някои съмнения, свързани с защита на личните данни в Европол. Е, имаше несправедливо описание на ситуацията свързана с е, парламентарния контрол. Може би ще обясня системата по която работим в Европол. Ще го направя сега, но и в контекста на следващия мандат на Европейския парламент. Да не забравяме, че Европол събира информация за престъпления и а, деятели на национално ниво и тази информация идва от полицейските органи. Защитата на личните данни е нещо, което се изисква от всяка една администрация. Европейските агенции като Европол, които имат за цел да събират и анализират и обменят лични данни. Това не е някаква съпътстваща мярка от наша страна, каквато е за останалите агенции на Европейския съюз. Така че ние се придържаме към общите права за защитата на личните данни, но те не се прилагат по еднакъв начин вече имаме един много строг и стабилен режим по отношение на личните данни, изготвен през последните години. Ние искаме да се превърнем в център за координация на най-важните трансгранични операции. Света става все по-динамичен и ние трябва да станем по-модерни и по-гъвкави. Необходимо е да има възможност да се работи в по-широки рамки, като се включи и частния сектор. Необходими са и предпазни механизми, така че да бъде постигната окончателната цел, без да се засяга ефективната полицейска работа. Трябва да се подсилят демократичните инструменти за контрол и ам, действия. Така че да не се говори, че Европол действа по неучетен и непрозрачен начин. Ние сме една много високо продуктивна и а, прозрачна агенция. Господин Шут посети нашата агенция и той спомена, че Европол е а, един от успехите на Европейския съюз. Това е нещо, което може да вземе предвид Европейския парламент, така че Европол а, да се счита като агенция, която се е развива по положителна посока през последните пет години. Господин Диатемера изготви своето така добро предложение и то ще допринесе за по-успешното сътрудничество на полицейско ниво през следващите години в тази област. Благодаря ви. Благодаря. А сега започваме дискусията. Има много души, които искат да вземат думата. Тези, които желаят да говорят, а, моля ви, давайте ясно сигнал, за да ви видим. Ще започнем с Лорд Хени, който представлява а, горната камера на Британския парламент. Заповядайте. Нека да започна с няколко поздравления към вас и докладчика за това как духте консултациите относно регламента Европол с националните парламенти. Присъствах на голяма част от вашите заседания и смятам, че наистина напреднахме относно споделянето на отговорностите по изграждане на европейското законодателство. И благодаря на вас, господин председател, за ролята, която изиграхте, защото не беше никак лесно да навигирате, да, ком... да комуникирате между желанията на всички. Второ, мисля, че докладчикът посочи много ясно, това, което националните парламенти и Европейския парламент искат и как точно ще стане споделянето на данните и на информацията относно Европол. И Относно преговорите в съвета, смятам, че най-важното е да има абсолютно равенство между Европейския парламент и националните парламенти относно тази област на споделени компетенции. Много правилно го казахте, Мисля, че бихме могли да имаме равенство на всяко ниво, както при присъствието на заседанията, така и при изготвянето на съвместни позиции. Това ще помогне много на работата. Мисля, че сте прав също да казвате, че нашата революция, е, резолюция трябва да, да не навлиза в оперативни детайли относно работата на Европол. Напълно съм съгласен с мнението, изразено от е, испанските колеги, за това, че трябва да изградим споделянето на информация възоснова на доверие. Това е основният ни инструмент. Мисля, че това е начина по който Европол ще се изгради успешно за бъдеще. И накрая, относно управлението на Европол, мисля, че е много важно нито националните парламенти, нито Европейският парламент да не се опитват да се намесват в процедурите по посочване на директор и заместник директор на Европол. Това са хора, които са избрани за тяхната работа, заради тяхната работа и това решение трябва да се вземе с колективни установища на държавите членки. Относно СЕПО, напълно съм съгласен с тези, които са против сливането на СЕПО и Европол. И се радвам, че успяхме да убедим британското правителство да вземе своята важна роля в СЕПО и в момента, в който това решение бъде взето и прието окончателно, нещата ще се подобрят. Благодаря. Благодаря. Нека сега да дам думата на господин Ипсилантис, гръцкият парламент. Заповядайте. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя господин Диас Демер за прекрасната работа, която свърши той и за това, че ни представи неговия доклад. Международните престъпления трябва да бъдат разследвани и на национално, и на европейско ниво, да се координира действията и от Европол. Да се работи в тясно сътрудничество с полицейските власти на национално ниво. Това е много важно. Само по този начин можем да противодействаме на този феномен. Благодаря и на господин Уен Рай, търговодителят на Европол, за свършената от агенцията до сега работа. На мнение сме, че за силното сътрудничество с националните органи ще засили и ефективността на Европол. Националните разследващи органи и тяхната работа също е много важна. Ето защо ролята на, админи... на управителния съвет на Европол е много важна, защото там в този съвет се взимат важни решения необходимо да се занимаем с ролята на управителния съвет. По този начин ще се засили ролята, която играе и Европол. Управителният съвет трябва да взима решение и за сътрудничеството с други звена и организации. Необходимо е при обмяната на информация с националните служби да се спазват разпоредбите за защита на личните данни. направихме и по-скоро се запознахме с заключенията на комисията Либе, <clears throat> свързани с ролята на опълномощеното лице, отговарящо за защитата на личните данни. по отношение на демократичния контрол и демократичната легитимност, въпрос, който е много важен за Европейския съюз. Съюзът се опитва да засили ролята на демократичните институции и да я задълбочи. Аз сега давам думата на жена на Европейския парламент, господин Бронкс. Европол, както и много други европейски агенции, започна скромничко, с минимални правомощия и а, ограничени функции, отговорности, но постепенно те се увеличиха значително. Първоначално се казваше, че те нямат нито право за разследване, нито право на издаване на заповеди за арест. А просто ще има спомагателна функция в борба с престъпността. А сега явно Европол има над 800 едва ли не жандар и това. Как оправдавате това? И сега, като че ли Европол има достъп до всичката информация, включително и а, по, и с, свързани с жертвите и също и с лица, които никога не са били осъждани. И държавите членки като че ли трябва да дават, задължени са да дават информация на Европол. Вътрешна информация. Казват ни, че ще се спазват принципите защита на личните данни, но когато държавите прехвърлят информация, те после нямат вече контрол на тази информация и нямат никакви гаранции, че ще се защитени на личните данни. Добре, тази организация започва да става все по-международна. Започва да се занимава и с превентивни мерки, разследвания, но все пак, нека да кажа, че Европейски съюз не значи световен план. Докато престъпните организации не се ограничават само до европейският пазар те а, функционират и, и в трети държави. Според мен, когато говорим за международно сътрудничество, то трябва да става на по-високо ниво. И бих попитал, какво може да направи Европол, което Интерпол не прави вече? Не, не дублира ли Европол всъщност работата на Интерпол? като просто всъщност остава една регионална организация. За съжаление, не можем да заместим тази сила. Имам чувството, че тук всъщност става въпрос за политически цели. Благодаря. А, сега представител на Унгарския парламент господин Майл, ако правилно произнасям името. Господин Майл. Миле, може би? Миле. Съжалявам за произношението. Миле, миле, да. Това е правилното произношение. Колеги, господин председател, от името на унгарската делегация искам да благодаря за свършената до тук работа. Благодаря и за доклада. Относно Европол и законодателната дейност, искам да се средоча върху един основен елемент и да ам, направя няколко заключения, ако ми позволите. Относно Европол и СЕПОЛ, няма да влизам в детайли на ам, конкретните въпроси от дебата, но има три основни области, в които ние трябва да разискваме елементи, например правни, такива професионални, до някъде финансови аргументи. Приветстваме резултатите, а именно, че няма вече дискусия за сливането на тези две институции. Нека да се спра на някои от техническите аспекти, които също са много важни за бъдеще. Считаме, че не е добра идея да променяме каквото и да било, което може да размие обучението на експертите. От друга страна, оперативната част не може да бъде считана за по-маловажна от обучението, защото иначе сме изправени пред заплаха. Двата елемента са си важни сами по себе си, защото ако, примерно, счетем, че обучението не е толкова важно, за в бъдеще това може да накърни работата на и функционирането на агенцията. И ще бъде жалко, да не се прехвърли цялото събрано познание в СЕПО. СЕПО трябва да бъде гаранция на предаването на познанието и за това трябва да запази отделният си статут. За това не трябва да сливаме двете институции и също се радваме, че избрахте Будапешта за седалище. Смятам, че ние отговаряме на всички изисквания и ще бъдем готови от 1 септември тази година да приемем при нас СЕПО. Това е много важно, защото в Унгария никога не сме имали преди децентрализирана европейска агенция. И благодарение на успешното функциониране на тази агенция ние се надяваме да а, приемем и други подобни агенции за борба с организираната престъпност в бъдеще. А сега господин Санчес Хамон. Gracias, gracias, señor presidente. Agradecer, como han hecho otros colegas, este... Благодаря ви, господин председател. Изключително добра идея е да се срещаме тук в Европейския парламент. Е, ние, е, представителите на националните парламенти и представители на Европейския парламент. Добре е да е, се обединим, за да гарантираме сигурността на всички. Както казах и останалите колеги, така аз бих искал да благодаря на всички колеги, както и на господин Диас Демера за изготвянето на регламент за демократичен контрол. По този начин се гарантира и добрия контрол върху полицейските служби. След като отправих тези похвали, сега бих искал да направя и няколко критики. Може би самата идея за Европол е добра, но въпреки това са на лице някои проблеми. Европол не подлежи на политически контрол или поне не подлежи на толкова строг и целенасочен политически контрол, като този, който възнамеряваме да въведем сега. Какво ще се случи, когато бъде издадена тревога от Европол? Как ще се приема тя в съдебните органи и в полицейските служби, при положение, че нямаме едини стандарти? Това, което искам да кажа, е, че може по този начин действията на полицейските служби да бъдат оспорвани от защитниците на човешките права. Какво ще стане в случаите, в които искаме да арестуваме политически дисиденти в Европа, например? Преди година, година и половина имаше един конкретен случай, в който чрез Европол бяха арестувани казахски дисиденти в Обединеното кралство, Франция и Испания. Това стана посредством Европол. А, това трябва да се избягва за бъдеще. Още повече, когато говорим за а, политически и въпроси в контекста на економическата криза. Винаги може да има оспорване от защитниците на човешките права. Тоест, трябва да свържем економическия аспект и а, човешките права. Не трябва обаче да се стига до накърняване на човешките права. Отново бих искал да поздравя господин Диас Демера и отличния климат на работа но а, нямаме само положителни аспекти. А, зная, че можехме да не се ограничаваме само до Европол, но аз го направих. Не само Европол, но и други органи могат да заместят Европол. Благодаря. Сега отново сме в Европейския парламент. Госпожа Зибер. Благодаря, господин председателю. Ще направя един общ коментар. Безспорно е, че като имаме предвид увеличаващия се брой на престъпленията и все по-честата им поява, е необходимо да има сътрудничество между съдебните и правоприлагащите органи е необходимо в тази връзка да се обменя информация чрез Европол. Докладчикът каза, че по отношение на защитата на личните данни трябва да сме много, много внимателни. Ще започна с въпроса, кои данни наистина са необходими и трябва да бъдат събирани, и са важни за справянето с престъпността и тероризма. Преминаваме и към втория въпрос. До каква степен са защитени тези данни? Не само по отношение на Европол, когато говорим за обмяната на, на самите данни, а, тяхната защита също играе една роля, а и до каква степен защитени те и в държавите членки. По отношение на регламента за Европол възниква и въпросът за единна система за защита на личните данни в областта на правосъдието и полицейските власти, но този въпрос е още е висящ в държавните членки. Все още няма постигнато споразумение. От друга страна, въпросът свързан с анализа на тези данни. Не смятам, че само а, събирането на данни от помощ. Имаме нужда от квалифициран персонал, който да ги обработва, както в ам, а, в Европол, така и в останалите звена. Какво развитие е постигнато в тази област и по отношение на организираната престъпност, дали понякога възоснова на събраните данни са направени погрешните изводи. Смятам, че по тези въпроси трябва да се работи още много и в бъдеще. Хубаво е, че има едно звено, което се ам, обединява всички тези задачи. Европол е ам, много важен в тази е, връзка, но действията могат да бъдат затруднени в бъдеще поради различните стандарти и разпоредби, свързани с събирането, обработката и съхраняването на е, личните е, данни. Имаме нужда от единни стандарти за защита на личните и чувствителните данни. Необходимо е по отношение на Европол сътрудничеството да се засили. Не на последно място и в областта на, защита, на защитата на личните данни. И смятам, че всички тези въпроси ще играят важна роля в бъдеще. Adesso torniamo al Parlamento nazionale. Връщаме се към националните парламенти. Господин Котор, сенатор на Италианската република. Благодаря ви. От името на италианската делегация бих искал да ви благодаря за поканата и за извършената от вас работа до сега. 70-те години създадохме групата Треви. Престъпният свят обаче се промени и нашата работа все повече започна да се базира на сътрудничеството. Създадохме и Европейското пространство за свобода, сигурност и правосъдие. През октомври 2013 година Италианската камера на парламента прие документ, в който се прави положителна оценка на регламента за Европол. При положение, че се включат и националните парламенти при упражняването на контрол върху Европол. Според нас е необходимо да се задълбочи обхвата на член 54 от предложението за регламент. Без тази разпоредба Европейския парламент Благодарение на тази разпоредба може да се получи, извинете, поверителна информация. Сътрудничеството между съдебните и полицейските органи също е много важно. Това сътрудничество е един от приоритетите на италианското правителство. Трябва да се борим също така с киберпрестъпността, престъпността сред белите якички онлайн банкирането, злоупотребите, педофилията в интернет също са от ключово значение. В италианското председателство, което скоро ще започне, сме поели ангажимент за подобряване на обмена на информация в Европейския съюз между полицейските служби. Бихме искали да насърчим оперативното сътрудничество, за да може да не се пресрочват сроковете. Това е нашият ангажимент, който смятаме да изпълним. Господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите за техните изказвания. Всички са на мнение, че е необходима една обща основа, с помощта на която да става сътрудничеството и обмяната на данните. Не става въпрос тук само за работата с Европол, с Министерския съвет. Приехме и регламент, свързан с разследванията. Важно е взаимното признаване на действията, свързани с разследванията. Това е голяма стъпка напред. Но ем, начинът по който се процедира е различен. Има различни стандарти. Не казваме кои са по-добри и кои са по-лоши. Просто има разлика между тях. И по този начин е трудно ем, да ем, се гарантира по-висока ефективност. Тази връзка е необходимо да има минимални стандарти, които да бъдат заложени. Евро, Съда на Европейския съюз също се занима с този въпрос, свързан с процесуалните права. Регламентът е, е много важен. Европейския парламент се занима сериозно с него, иска да го пусне в действие, но на този етап регламента за защита, директивата за защита на, дач, на, на личните данни също е важна. Е, тази директива е важна за сътрудничество между полицейските и правосъдните власти. За, Европол също е отрешаващо значение в държавите членки данните да са защитени до възможно най-голяма степен. Европейския парламент е, много интензивно се занима с тази директива и сега държи за нейното приемане. Тази директива, свързана с полицейското и съдебно сътрудничество, иска да заложи минимални стандарти, но Европейския съвет се бави и не иска да напредва с работата си по тази директива. Разбира се, тук става въпроси за писмения и за устния превод. Това са въпроси, с които също играят роля и в тази връзка ние разчитаме и на вашето сътрудничество. Имаме нужда от по-голям обем обмяна на данни информация, но а, тази обмяна може да става с Европол само когато са заложени високи стандарти за защита на а, личните данни и на данните на а, заподозрените лица. Госпожа а, Холмайер, последния въпрос в този дебат. Благодаря, господин председателю. Искам да дам своето становище, по-скоро няма да задавам въпроси. При действията, свързани с протества на организираната престъпност, са обхванати няколко държави и членки, обаче понякога а, ни куца времето. Не получаваме данните, не се получава данните достатъчно бързо, достатъчно бързо и така нататък. В тази връзка и защитата на данните е много важна. Винаги трябва да се търси баланс от една страна, да, не, да се защитава данните на личните данни, от друга страна да се предотвратяват престъпленията. Ето защо ме интересува какъв е опитът в тази тази връзка и е, какъв е опитът, е, който има Европол в е, международни операции от този мащаб? Предлагам да бъдем кратки, за да може да получим отговор на всички въпроси, които бяха зададени. Нека да следваме реда, който следвахме в началото. Първо да чуем докладчика господин Диас Темера, след това господин а, Гаридо и накрая директора на Европол, господин Уен Райт. Господин Диас Темера, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал съвсем накратко да се опитам да отговоря на всеки, който зададе въпрос. Господин Лопес Гаридо изрази някои безпокойства, които са отразени в позицията на парламента. Така, например, значението на поверителността и най-вече изключително важната роля, която отделяме на националните единици. По отношение на това, което каза Роб, бих искал отново да поздравя всички за отличната работа през последните 5 години. Да, това, което казвате, буди известно безпокойство, но разполагаме с позицията на Европейския парламент. Така, например, позицията по отношение на информацията от частния сектор. Имаме и вече съществуващи споразумения. В този контекст не трябва да забравяме и мнението на полицейските органи като законодатели обаче трябва да удовлетворим максимален брой участници. Предстоят ни още много преговори, включително и на тристранната среща. Благодаря на лорд Хани за комплиментите. В разпоредбата, която цитирахте, не се говори за пълно равенство – аз като докладчик правя всичко възможно, обаче да се стигне до а, равно упражняване на парламентарен контрол. Ние сме против сливането. Господин Ронс многократно сме подчертавали значението на националните парламенти. Не винаги обаче всички сме единодушни. На колегата от Унгария бих искал да кажа, че да, ние сме против сливането на Европол и на полицейския колеж. Окончателната позиция на Европейския парламент за Будапешта все още предстои да бъде изготвена на господин Санчес Амор. Благодаря ви за коментарите. Бих искал да ви успокоя. Хартата за основните човешки права играе водеща роля в законодателната ни дейност. Каквото и да правим, винаги правим препратка към хартата с човешките права. а, Интерпол не е европейска агенция, така че а, ние не можем да влияем върху дейността на тази организация. На господин Зибер. Да, това остава извън приложното поле. Интересна беше идеята ви за над европейските стандарти, но това не е част от законодателната ни дейност по а, този регламент. На италианския сенатор бих искал да кажа, че по достъпа до поверителна информация в член 34 сме на мнение, че нашата комисия по граждански свободи многократно е получавала достъп до поверителна информация. Това се случва на закрити заседания или документите се получава се достъп до документите конкретно на място. Това е част от нашата работа. Позицията на съвета за директивата за защита на данните е всепозната. Миналата седмица дадохме зелена светлина на директивата. Вашия принос, не забравяйте, винаги ни е от полза. Моника, е, били ме чула? Мисля, че Роб ще отговори на въпроса ти, но а, наистина точно за това става въпрос, за баланса на а, контрола. Виждаме, че когато се накони везната на едната или другата страна, а, става лошо. Терористичните атаки винаги наклоняват везните повече в а, а, другата страна. Благодаря ви, господин Гаридо. Благодаря ви, господин председател. Бих искал най-напред да поздравя колегата Диас Демера за това, че успя да отговори на всички въпроси, а аз няма да мога. Аз по-скоро бих искал да се спра на следните три аспекта. Всъщност аз вече ги упоменах, но ще се спра отново на тях. Първо, обмена на данни, обмена на информация, който се гради на доверието. В становището ни, изготвено в Испанския парламент, и насочено към Европейския парламент, заявихме, че някои практики могат да подронят съществуващото доверие. В ежедневието това доверие не винаги се нарушава. Да кажем, ако някой е, приятел ни гласува доверие, ние е, го прегръщаме, защото той ни е гласува доверие. Защото това е проява на уважение. Това е един вид джентълменско споразумение. Същото се случва и с Европол. За това трябва да сме изключително внимателни, когато налагаме задължения по отношение на обмена на информация. Всички ние много добре трябва да разберем, че сътрудничеството трябва да настъпи съвсем естествено. На следващо място, аз изразих възражение по сливането на полицейския колеж и Европол. Колегата Миле се спря а, на този момент. Когато се стига до сливането на две агенции, като Европол и полицейския колеж, това означава, че а, се сливат също така и, и отделите за обучение. Ние считаме, че по този начин се стига до пренасочване на ресурсите по един или друг начин. Ако говорим за сливане на оперативно равнище, добре, но трябва да е ясно какво ще се случи с цялата структура. И това е причината, поради която сме против сливането. На следващо място посредством регламент Европол ще се превърне в ново главно действащо лице, редом с държавите членки. Вече съм имал честа да отговарям за спешните случаи в нашия регион, в Валенсия. Т.е. трябваше да координирам действията на местните полицейски служби този контекст си дадох сметка, че най-добре е, ако човек може по невидим начин да играе водеща роля, т.е. да има неутрална позиция. Човек не винаги трябва да бъде големия шеф. Това не винаги помага, винаги буди подозрения. А ако опитваме да се наложим на другите, това винаги буди подозрение. Т.е. трябва да обърнем достатъчно внимание на начина на лидерство и на координацията. Необходимо е държавите членки да помислят за нов лидер, който да не води до конфликт на компетенции. Благодаря ви сега, господин Уен Райт. Заповядайте. Uh, Благодаря за коментарите. Първо, относно казаното на господин Брон, не мисля, че е правилно да наричате Европа европейския жандарм. Не, защото си има жандармерия във всяка една от държавите. Там участват мъже и жени. Това е стандартна полиция. Не знам дали въобще знаете униформите на тези хора. И ако знаете колко, какъв е броя на полицията, на полицейските части в Европа, над 2 милиона. Ние сме само капка в морето и е само връзката между отделните държави. Така че не бих се тревожил толкова много от при, голямата роля на Европол. Мисля, че в момента Европол е, е, възможно най-продуктивен за цялата си история. Вярвам в е, регионалното полицейско сътрудничество. Всеки регион си има свои проблеми и трябва да се сътрудничи с околните държави, за да отговори на тези проблеми. Особено в настоящия политически и, е, и международен план. Мисля, че трябва да превърнем Европол и в момента той се превръща вече в най-развитото полицейско звено в света, така да се каже. Има и също <laughs> по този повод евентуално бихме могли да помислим за Африпол и Америпол. Що се отнася до забележките на Санче Само? да, изправени сме пред много тежко изпитание за следващите 5 години. Европол обаче ще подкрепя непрекъснато Интерпол. Това е нашата роля. Относно забележките на госпожа Сипа, господин Албрех, съгласен съм, трябва да оперираме възоснова на общи стандарти за защита на данните, заедно с европейските полицейски части в отделните държави. И не смятам, че трябва да има абсолютно еднакви стандарти между полицейските части и другите европейски агенции. Тази, например, общо законодателство в различните области не се прилагат автоматично върху е, полицейските части в Европа. Ние трябва обаче да залегнем на два основни принципа. Първо, че обект, субектът на данните трябва да бъде информиран. Това е общо правило за това, че примерно се използват данните му. Но нима искате това да стане и в полицейските разследвания, т.е. да му кажем, че го разследваме. И второ, относно чувствителните данни. Например, за частният, личният сексуален живот на дадени лица трябва ли а, тези данни също да бъдат събирани? Да, понякога трябва, в нашия случай трябва, когато става въпрос за детска експлоатация и за порнография. Така че ние не, се, не можем да се приравним, приравним до общите правила, които се прилагат за личния живот. И въпреки всичко, спазвайки максимално тези стандарти и изисквания, ние трябва да оперираме в нашата област ефективно. Европол има нещо, което ам, прави разликата, а именно, че ние имаме възможност да се борим с престъпността по интернет. Това е огромна разлика спрямо националните полицейски звена. Все повече а, тази криминална ниша бива използвана. И в това отношение ние се сътрудничим и с Интерпол. Друг много важен въпрос относно управлението в интернет и как то ще се балансира с защита на личния живот. Как полицията да бъде онлайн, за да оперира и да управлява интернет. Нещата се променят. Например, в реалният живот един а, крадец, примерно, ще отиде да обере банка. Той ще влезе в банката, ще се опита да обере, и най-вероятно ще се провали, защото ще бъде арестуван веднага, без да открадне и стотинка. Но в повечето случаи престъпленията стават по съвсем различен начин. Онлайн Въобще дори полицията няма информация, че е извършено такова престъпление. Дори жертвата понякога няма информация, че са го обрали. Така че основните принципи, на които ние се радваме онлайн, означават обаче, че полицията най-често се проваля в търсенето на извършителя на престъплението. Или пък а, се оказва, че въпросният, престъп, че въпросният престъпник оперира по чуждо законодателство в трета държава и въобще не можем да го пипнем. Ето това е реалността. Ето това се случва сега. И това означава, че има голяма разлика между реалната полиция, и това, което остава, И как иначе хората могат да очакват, че полицията ще защити всекидневният им живот? Ако наблегнем само на реалните полицейски звена, ще изтървем голяма част от престъпленията. И точно за това законодателите трябва да се средоточат върху интернет престъпленията. За това полицията не успява да се справи с всички престъпления и всички типове заплахи. Благодаря, казва председателят. Благодаря за интересната дискусия. Надявам се, че тя беше ползотворна. Със сигурност дойде на време, защото считаме, че това е ключов елемент за за сътрудничеството в борба с престъпността в Европейския съюз. Благодаря на всички членове, които представляваха и Европейският парламент, и националните парламенти. И ви насърчавам всички вас да се придържате към графика, защото в момента току-що приключваме първата част и влизаме във втората част на нашата дискусия относно развиване на политиката на Европейския съюз в областта на иммиграцията и обежището. Как да се реши текущата криза в Средиземноморието? Ще има трима гости, които каня сега тук, а именно с господин Атанасиус Бусиус, Карло Шкоелю, който представлява Европейският парламент, и господин Евгений Амбрози от Международната организация по миграция. А разбира се, също ще дам думата и на представителите на националните парламенти. И сега ще дам председателския пост на господин Вивидакис. И моля ви, останете по местата си, за да започнем веднага. Една минутка, просто гостите да заповядат тук на подиума. Παρακαλώ να... Παρακαλώ, please take your seats. Моля ви да заемете местата си, за да възобновим нашето заседание. Καλημέρα ξανά. Κυρίες και κύριοι... Още веднъж ви приветствам с добре дошли, уважаеми колеги сега ще говорим а, за развиването на политиката на Европейския съюз в областта на миграцията, иммиграцията и обежището. Както вече беше казано, за съжаление, министърът няма да е тук. Министърът отговаря за търговския флот. Той а, има, за съжаление, други задължения, които го възпрепятстват. Но а, тук ще е господин Бусиус, който ще а, вземе отношение по въпроса. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Средиземноморието е общият знаменател, в който се вливат страни от три континента. Държавите членки на Европейския съюз от трети страни в Африка и Азия. Това означава, че ем, се обхваща една огромна морска площ, ем, и разбира се, това е свързано и с средица предизвикателства и опасности. Кризата в Средиземноморието е един а, много сложен феномен с хроничен характер. Застрашена е социалната структура на държавите членки а, на държавите членки, които граничат с Средиземноморието, страдат от това, както и транзитните страни и държави членки. Относно тази част от Средиземноморието, която е от страната на Гърция, ние сме изготвили една интегрирана стратегия за наблюдение на морското пространство и тя обхваща следните елементи проверка на първичните миграционни потоци, които са насочени към островите в Егейско море. На следващо място наблюдение на останалите морски райони с цел задържане на нелегални плавателни средства, които прекусяват гръцките води в посока Италия. Важно е да се вземат предвид и мрежите, които се използват. Пръс в тези действия има международната престъпност тя управлява тези миграционни канали и разбира се, мерките трябва да са от международен характер, за да се противодейства на този вид престъпления. Един международен проект в тази връзка е Посейдон. Този проект и действията по него трябва да бъдат подсилени и засилени. Сътрудничеството по тази форма се основава на принципа на солидарността към държавите членки, които са изложени на непосилен натиск по своите външни граници. Необходимо да се задълбочат контактите и връзките между отделните органи, които се занимават с проблемите на нелегалната иммиграция и проистичащите от нея ам, последици. Има проекторегламент, който е изготвен и обхваща а, прилагането на а, европейски подход от страна на Фронтекс при справянето с тези проблеми. Гръцкото председателство постави акцент върху тези действия и изведе на преден план този регламент и съответно неговото приемане. Беше постигнато споразумение, не, цели се постигане на споразумение между Европейския парламент и съвета и това ще е ам, важен успех е, за Европейския съюз, който има значение както и от юридическа, така и от политическа гледна точка. Благодаря на колегата Коелио, който свърши много добра работа. Освен това, искам да подчертая, че за нашето министерство от голямо значение е запазването, опазването на човешките права на засегнатите лица, както и техните основни права. Необходимо е да се окаже защита на мигрантите, така че техните основни права и свободи да бъдат зачитани, независимо от техния происход, раса или религиозна ориентация. Освен това се зачита и принципа свързан с забраната за връщане по отношение на някои от бежанците, този принцип се прилага без изключение от всички наши служители. Искам да подчертая, че в рамките на преработката на плана за обежището и миграцията в Гърция се провеждат редица мерки и действия съвместно с Европейската комисия и другите държави членки. Работим и в тясно сътрудничество с Върховния комисар, занимаващ се с бежанците към ОНЕ Необходимо е да се изгради най-ефективна система за наблюдение на границите, за обратното връщане. Необходими са съответните процедури, които да бъдат спазвани и мигрантите да се радват на международна защита. Предвижат се и нови услуги, свързани с обежището за създаване на орган, който да отговаря за бежанците и е, за търсещите обежище. По този начин ще се улеснят процедурите, свързани с е, предоставянето на обежище и на беженски статут. При всички положения има някои затруднения, свързани с организацията. Ще се спра и на ситуацията свързана с правосъдието, тъй като се намираме в етап на приключване на Стокхолмската програма. Тя ще бъде преработена и ще има нова стратегия, която ще въжи в бъдеще и ще е свързан с действията в областта на вътрешния ред и правосъдието. Има и други а, сходни политики, които се провеждат като тази а, за интегрираната морска политика и морската сигурност. Е, има и предложение вече за изграждане на обща система за наблюдение на морските региони. Това е и на граница. Това е системата Евросур, както и програма за обмяна на информация. Специалната група, която се занимава с Средиземноморието, изготвя специални мерки, свързани с сътрудничеството с трети страни. Предвижда се регионална защита, презаселване, изправяне с незаконния трафик на хора противодействие на организираната престъпност, засилване на наблюдението по границите и в същото време оказване на подкрепа на солидарността между държавите членки. Това означава, че това са нови измерения за политиката, свързана с правосъдието и вътрешния ред ще ни се споменатите вече инициативи да бъдат изпълнени на европейско ниво и да бъдат използвани за това е, да се постигнат конкретни цели е, в рамките на конкретни срокове и е, резултатите да бъдат измерени чрез така наречените ключови показатели за измерване. Необходимо е а, да се подчертае значението на солидарността и а, тази солидарност да бъде изпълнявана на практика, а не само да се а, повтаря на думи. Е, солидарността не обхваща само ам, економическа подкрепа, обхваща и ам, разрешаването на принципни проблеми, свързани е, с ам, предоставянето на убежище, предоставянето на беженски статут и управлението на границите. А, трябва да сме наясно с нашата съвместна отговорност и по тези въпроси да работим съвместно. Оперативното сътрудничество трябва да бъде подсилено чрез съответния експертен опит, чрез извършване на обучения и а, усъвършенстване на подходите или от друга страна трябва да се осъществява и административно сътрудничество при разглеждането на искания за предоставяне на обежище да се осъществява сътрудничество сред полицейските власти и сътрудничество с трети страни. Обмяна на опит също е важен елемент в премахването на незаконната търго... незаконния трафик на хора и а, необходимо е да се осъществява сътрудничество при съвместното наблюдение на границите. В тази връзка е важна и ролята на ЕСВД. Трябва една положителна условност да намери своето приложение когато говорим за сътрудничество с трети страни и страните на происход и транзитните страни е, са важни за е, справяне с проблема на нелегалната иммиграция. Необходимо е да се окаже съдействие на тези страни и да се спомогне за изграждане на техния капацитет. Е, трябва да се има предвид, разбира се, и до каква степен са готови третите страни да окажат съдействие. Наложително е да се провеждат разяснителни кампании в трети страни, да се работи съвместно с международни организации на засегнатите страни. Трябва да се ем, разяснят опасностите, свързани с тези незаконни канали за трафик на хора и колко опасно е едно пътуване към Европа, когато то се извършва с ам, подръчни средства. Подчертавам отново, че сътрудничеството е много важно. То е неотменна част от работата на полицейските и съдебните власти. За да се разреши проблема с миграционните потоци, насочени към Европа. Необходимо да се изключат двустранни споразумения с отделните организации, които се занимават с сигурността и вътрешните работи, като Frontex, Европол, Бюрото, отговарящо за убежището, Европейската комисия също трябва да оказва съдействие. В интерес на европейските граждани е също да дадат своя принос в рамките на гражданските организации, съответните национални органи. Гражданите също трябва да принесат за това нелегалната иммиграция да се превърне в легална иммиграция. Това ще стане, разбира с съответните органи национално ниво. По този начин престъпните мрежи ще бъдат премахнати, ще се намали човешката трагедия и социалната структура на Европа няма да бъде поставена по такъв натиск от страна на граждани от трети страни. Когато има легална иммиграция, тогава тези граждани от трети страни ще могат да се чувстват като равностойни граждани на гражданите в Европа. Елио εισηγητής επί της προτάσεως κανονισμού σχετικά... Благодаря. Е, сега давам думата на господин Коелю, докладчик относно проекта за регламент за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативно сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Господин Коелю има думата. Благодаря, Sr. Presidente. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да участвам в това съвместно седание с представителите на националните парламенти. И искам да се спра на няколко основни елемента. Първо на Средиземноморието, после на европейското законодателство и накрая ще направя заключение. Първо Средиземноморието. Това е конфликтна зона, зона на напрежение. Знаете, че през изминалото десетилетие региона на Средиземноморието беше засегнат от много събития, които предизвикаха нестабилност и а, въоръжените конфликти допринесоха още повече за това а, и подсилиха иммиграционните потоци. Много търсещи убежище а, дойдоха в средиземноморските държави. Гърция, Италия, Испания, Малта, Кипър се сблъскаха с огромен брой а, лица, които пристигнаха и които рискуваха да прекусят морето и да преминат незаконно границите. Хиляди мъже, жени и деца се опитаха да пресекат Средиземноморието. 60 хиляди е техния брой през 2012, 20 хиляди през 2012 приблизително. Много пъти тези хора пътуваха с импровизирани лодки, бяха жертва на трафика на хора. Много пъти те са се опитали да, из, да избегнат конфликти, въоръжени конфликти или просто да потърсят условия на живот. Но, за съжаление, много пъти те загиват. Един на всеки четири от тези мигранти е намерил смъртта си в морето. Мисля, че отговор на Европейския съюз трябва да бъде общ толкова трагични инциденти е, се случиха в Средиземноморието и това показа спешността на ситуацията. Целият Европейски съюз носи отговорност. Отговорност носят всички държави членки. Отговорност носят нашите, нашите агенции за управление на границите. Е, основната идея е да се спасят човешки животи. Тук съмнение няма. Необходимо е да се въведат изменения в законодателството, както на европейско ниво, така и на ниво държави членки, за да се създаде повече юридическа сигурност и яснота относно настоящите трудности, пред които са изправени някои държави. Знаете, че има много недоразумения в това отношение. От друга страна, тези миграционни потоци имат голямо влияние върху цялата система за приемане и а, даване на обежище на, на европейско ниво. Спирам се на региона на Лампедуза. Но той не Но това явление не се ограничава само до този регион имиграционните потоци се разпростират навсякъде в Европа. Затова имаме нужда от много конкретни мерки. Разбира се, първо да помогнем на държавите, които са най-пряко засегнати от имиграционните потоци. Те трябва да са приоритета. Солидарността, отговорността, поета от всички, ще позволят да се гарантират правата на тези хора, които пристигат в Европейския съюз. Признавам, че сме изправени пред голям иммиграционен натиск. Но това не може да ни бъде извинение, за да предлагаме ненужни решения. Трябва да спрем с този национализъм и популизъм. Европейският съюз а, вече е постигнал много относно Шенген, но да затворим вътрешните граници не е решение, защото е, някои държави се сблъскват с огромни миграционни потоци. Имаме нужда от инструменти, които да позволят ефективно управление на тези миграционни потоци. Също трябва да променим законодателството в Европейския съюз. Вече беше постигнато много, изградена беше една работна група, която работи по Средиземноморието. Е, създаде се регламента Евросур. Той влезе в действие в 18 държави членки. Норвегия също участва. Много други държави ще се присъединят. Идеята е да се засили също обмена на информация, да имаме бърз отговор а, спрямо евентуалните инциденти в а, свързани с незаконната иммиграция. Нека да не забравяме, че тук са намесени много престъпни организации за трафик на хора. Трябва също така да осигурим нужните сили, за да спасяваме хора в открито море съдействието между парламента и съвета трябва да осигури правила, които да защитават качествено външните ни граници в рамките на оперативното сътрудничество на Frontex. Въпреки блокирането на предложенията от едно мълценство, все пак успяхме миналия месец да приемем на Корепер текста Текста беше потвърден същата седмица в гласуване и в комисията Либе. А именно, по този текст ще има директна помощ за държавите членки за наблюдение на морските граници. Все още има големи различия между отделните държави за тълкуването на международното морско право и съществуващите практики. При все това, тази юридическа несигурност понякога ни пречи да се координираме добре по Frontex и е, съответно може да доведе до липса и недостиг на човешки ресурси и, и оборудване в държавите членки, а това пък нарушава ефективното наблюдение на външните граници в фронт, по фронтекс. И трябва да попречим на нелегално влизане през нашите граници и да се борим с всякакви форми на организирана престъпност. Имаше също текст, който предвижда не само защита на външните граници, но и техническите елементи, като прихващане на съобщения, прихващане на незаконни лодки и така нататък. Трябва да предвидим правно задължителни правила, които да служат за основа на а, тези операции. Това е и в целите на Европейския парламент. Първо, да има задължителни правила за операцията за търсене и спасяване. Второ, да се идентифицират иммигрантите, които са прихванати, чието лодки са прихванати в морето. Също да се подсилят принципа, според който не можем тези хора да ги връщаме в държавата на происхода и където има риск за а, живота им или риск от измъчване. операциите по Frontex да защитават фундаменталните човешки права. И Frontex да носи отговорност за това, което се случва на практика. Операциите, координирани от Frontex, да станат по-ефикасни да се дават по-ефективни отговори на ситуациите и да няма повече смъртни случаи в морето. Дефинирахме няколко фази и участниците в операциите ще бъдат обучени също да спасяват животи, не просто да спират иммиграционните потоци трябва да се зачита също така човешките права. Оперативният план на операцията включва конкретен брой процедури, които са свързани с оценка на обстоятелствата, разпределяне на задачите и да се гарантира, че лицата, на които се помогне, ще получат съответната помощ, било то непридружавани малолетни или пък лица, които са жертва на международен трафик на хора. Трябва да се идентифицират тези жертви и да намерим начин да им помогнем. Ще има също така и последващо следение, последващо наблюдение. Европейският парламент също ще участва и ще има един доклад, по този въпрос. И накрая мога да кажа, че Европейският парламент вече даде пример. Европейският парламент отговори на предизвикателствата и е, прие нужните инициативи, които са необходими за да се отговори на кризата в Средиземноморието. Искам да благодаря на гръцкото председателство за осъществената работа в рамките на съвета. Това ни позволи да постигнем споразумение и то много бързо. Какво остава обаче пред нас? Държавите членки в техните извънредни компетенции могат да допринесат защита на човешките права и също да наблегнат на а, зачитането на човешките права и на човешкия живот. Благодаря. Те είναι ο κύριος Eugeniu Ambrosi από το Διεθνή Οργανισμό για τη Благодаря, господин Амбрози от Международната организация по миграция. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и за предоставената възможност да взема участие в тази дискусия. За моята организация настоящата дискусия е от изключително значение. Тя е релевантна не само с оглед на темата, но и с оглед на това, че сме партньори на всяка една държава, която присъства в тази зала. За мен е удоволствие, че мога да споделя и нашата гледна точка – рамките на днешната дискусия. Може би в някои отношения моята позиция ще бъде малко по-различна от тази, която чухме до тук, но мисля, че все пак тя ще ви бъде от полза. От самия факт, че сме тук и то толкова многобройни показва, че миграцията е изключително важен аспект на днешния ни живот – Миграцията придоби особено значение на национално, европейско и международно равнище. Въпреки, че мобилността и миграцията играят толкова важна роля в ежедневния ни живот, това е тенденция, която все още остава недостатъчно разбрана. Ние се страхуваме от миграцията, много често гледаме на нея като на проблем, само и единствено като на проблем. Понякога сме повлияни от оправдани и действителни а, безпокойства във връзка с сигурността. Но а, това също е възможност която трябва да бъде контролирана и управлявана. Това е неизбежно. Защото от положителна гледна точка това е необходимо. Днес обсъждаме пътя ни напред. Пътя ни напред в областта на миграционната политика на Европейския съюз. Позволете ми преди да продължа напред, да се спра малко на настоящия момент. Когато погледнем Европа, виждаме, че миграционният натиск идва основно от три коридора. Кризата в Сирия, това е скорошно събитие, въпреки че е, там размериците траят от години, все пак миграционният натиск е от известно време. Е, района на Северна Африка и на Близкия изток, както и Субсахарска Африка и източната част на Африка и Сахел. Тези коридори всъщност не представляват нищо ново. Това са стари миграционни коридори. Миграцията, мобилността по тях е на лице от години, векове. От поколение и поколение от Субсахарска Африка е, имаме миграционен поток. Но с оглед на миграционния натиск, идващ от тези коридори, като че ли изоставаме като че ли непрекъснато се опитваме да се справим с някаква криза, която е възникнала в определен момент от нашия живот. И винаги отговаряме като на криза. Тоест, нещо в управлението на миграционните потоци не върви. Не е наред, ако продължаваме да гледаме на миграцията само като на кризисна ситуация в миграцията няма нищо ново, нищо регионално. Тя е на лице от дълги-дълги години. Ето защо, когато желаем да подобрим политиката на европейско национално равнище, е необходимо да се опитаме да излезем от този подход на спиране на миграцията. Трябва да изкувем нови инструменти, стратегия и законодателство, които не гледат на това явление като на кризисно такова. Нуждаем се от политика в дългосрочен план. В Европейския съюз имаме а, политика в областта на миграцията, имаме и законодателство, директиви, имаме инструменти, които ни позволяват да погледнем напред но изпълнението на това законодателство не винаги е толкова ефективно, колкото е необходимо. Мисля, че това бе подчертано и в скорошното съобщение на комисията, което излезе преди няколко дни. Съобщение във връзка с политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. Та, трябва да погледнем напред. За тази цел – е необходимо да изковем политики, които се базират повече на доказателствата и на нашето вътрешно усещане. Какво имам предвид политика, основана на доказателствата? Както знаем от информацията, която получаваме от Евростат, Европа се нуждае от мигранти. Това ще е така през следващите 30-40 години и се дължи на демографското положение в Европа. Харесва ли ни или не, това е факт. И ние не можем да пренебрегнем този факт за няколко дни, седмици, месеци или години. Тоест, мигрантите са ни необходими от работата на много групи за размисъл, от работата на Световната търговска организация, знаем, че има поотношителна връзка между миграцията и търговията. Търговия с държавите на происход на тези мигранти. Знаем също така, че законната миграция в някои държави, може би не във всички, играе важна роля в брутния вътрешен продукт на съответната държава. Това са многобройни елементи, които ни показват, че ако добре управляваме миграционния поток, той може да бъде положително явление. Това може да бъде положителен аспект в нашата политика, както в национален, така и в международен план. Това означава базиран на доказателствата, т.е. трябва не само да се безпокоим от случващото се, не само да се тревожим за сигурността, за контрола. Да, това е необходимо, но не може да съсредоточаваме цялото си внимание само върху този момент – Политика базирана на доказателствата, на фактите, означава също така да се насочим и към визовите изисквания, но да не се свеждаме само до тях. Да говорим за контрол на границите, но да не се ограничаваме само до този въпрос. Да говорим за социално развитие, както на държавата по происход, така и на държавата, в която идват мигрантите. Трябва да вземем социалното измерение економическата политика като фактор за растеж. Необходимо е по малко по-различен начин да гледаме на външните си отношения. Миграционната политика трябва да бъде хоризонтална, последователна и тя трябва да прилага подход, който да не бъде секторен. Той трябва да бъде широко обхватен, европейски. Необходимо е също така да може да намерим равновесие между всички тези аспекти, които изброих. Но има и други аспекти, разбира се. Защото има и много други политики, които са засегнати от миграционната политика. Насоките за дейностите сред, след програмата от Стокхолм са много важни. Сега сме на кръстопът имаме възможност да отбележим дори още по-голям напредък и още по-решително към по-оглеждаща се в бъдещето политика. Някои елементи, които аз и колегите, може би и вие, бихме искали да бъдат включени в политиката. Вече споменах някои от тях, това не е изчерпателен списък, но разполагам с ограничено време, за това предварително се извинявам за всички аспекти, на които няма да мога да се спра. Та първата област вече е включена в стратегията на Европейския съюз за 2020 година, а именно миграцията се признава като важен фактор за економически растеж. Това е елемент, който може да повиши производителността. Економическата политика и може да се отрази благоприятно на Европейския съюз и държавите членки. Как бихме могли да превърнем миграцията в положително движеща сила? В това отношение трябва да се приложи многодисциплинарния хоризонтален подход. Когато говорим за растеж, това означава да преосмислим управлението на програмите ни за трудовия пазар. Мигрантите трябва да бъдат включени в националните ни програми, както и в програмите на Европейския съюз. Това от своя страна означава, че трябва да се вземат предвид редица важни елементи. Например, Нещо, което не трябва да забравяме, защото то се отразява върху редица теми и области. Това е начина по който се набират мигрантите в световен мащаб. Да помислим за етиката при набирането и назначаването на работа. Имаме конвенции, имаме споразумения, в които пише начина по който това трябва да се случва. Не винаги сме имали механизми, които да гарантират прилагането на тези стандарти. Етично наемане на работа означава и съответната отрицателна последица върху частния сектор – отрицателна последица върху трудовия пазар на държавата по происход и на държавата по местонахождение на мигрантите. Ако имахме система, която да гарантира етичното наемане на работа на мигрантите, то това нямаше да се случва. Трябва да приобщим и частния сектор, големите корпорации. Те са ни необходими при изковаването на миграционната политика. Това ще има положително влияние върху трудовия пазар и економиката на всяка държава членка. Друга област, която е от съществено значение, която беше опомената от господин Коелю, е закрилата. Европа трябва да закриля. Много често свързваме закрилата с търсещите убежище, с бежанците – но тя не се свежда до това. Миграционният пейзаж и нуждата от закрила на мигрантите се промениха. Разграничението вече не е толкова ясно. Изправени сме пред все по-разнообразни миграционни потоци. Е, например, в е, Южна Европа, в Малта, в Кипър, в Италия – Имаме бежанци, имаме непридружавани малолетни, имаме жертви на трафик на хора. Това са различни групи, които се нуждаят от закрила под различна форма и на различно равнище. Затова в нашата политика трябва да гарантираме, че са на лице механизми и инструменти, които ще осигурят закрила на всички различни категории лица. Това от своя страна означава много по- жестока борба с трафика на хора и контрабандата. Не само от гледна точка на а, полицейските компетентни органи, не. Необходимо е да осъзнаем, че трафика на хора и контрабандата се отразяват на личния живот на жертвите, на общността, на семейството на жертвите. Тоест има цяла поредица от социални аспекти, които трябва да бъдат взети предвид, когато разглеждаме контрабандата и трафика на хора. Борбата ни не трябва да се свежда единствено до разбиването на международната престъпна групировка, която се занимава с този тъмен бизнес. И последният елемент, който според мен е важен и трябва да бъде включен в бъдещата политика, е това, за което, което често наричаме външно измерение. В Европейския съюз имаме отличен инструмент, който може да ни позволи да се обърнем към а, външния свят. Но този инструмент трябва да бъде подобрен в някои отношения. Когато говорим за външно измерение, за сътрудничество с трети държави, за сътрудничество с държави на происход или с транзитни държави, а, дори когато говорим за региони, в които бихме искали да се ангажираме, трябва да знаем какво точно имаме предвид. До сега Имахме предвид сътрудничество, диалог, насочени към подпомагане на държавата по происход и на транзитната а, държава, за да може да се регулира миграционния поток. Това от своя страна ни позволяваше да защитим границите си, да ограничим миграционния поток. Да, това е така, но не трябва да свеждаме всичко само до това виждане. В сътрудничеството с държавите по происход има и други измерения, които не трябва да се забравят. На тези държави трябва а, да предложим допълнителни елементи, ако искаме да стигнем до успех. Трябва да поставим акцента върху изграждането на капацитет, не само за да се спре миграционния поток, а за да може самите държави по происход да управляват миграционния поток в, на тяхна територия. Необходимо е да подпомагаме тези държави в борбата с причината за тези миграции. Трябва да отидем, може би, малко отвъд това. Когато говорим за миграция, трябва да включим и елемента борба с бедността, нарушаване на човешките права и така нататък. Това са все важни елементи и не трябва да ги забравяме. Но една от основните причини за миграцията е стремежа на дадено лице за по-добро бъдеще. Това го кара да мигрира. Затова е необходимо да намерим по-ефективен начин за определянето на законната миграция. Единствено подход, който се опитва да спре нелегалната миграция без да дава никаква альтернатива, никакъв такъв подход не може да ни доведе до добър резултат, до резултата, който търсим. Дали ще спрем миграционния поток, ако се насочим само срещу нелегалната миграция. Не. Необходимо е да дадем и някаква альтернатива, да подобрим отношенията си с третите държави, да им предложим по-балансиран подход, който да защитава интересите и на двете страни. Подход, който в голяма степен също ще спре и трафика на хора. Този трафик на хора също се дължи на факта, че а, няма други альтернативи за мигрантите. И накрая бих искал да приключа със следните думи. Необходимо е да помислим за следното. И да не го забравяме. Нищо, което се случва днес в света, не е достатъчно далеч от нас. Преди 4 години, когато започна кризата в Сирия, никой от нас не си мислеше, че това ще ни се отрази по какъвто и да е начин, че ще има толкова голям брой молби, защото си казвахме Сирия е далеч. Ние не се намесихме по ефективен начин и своевременно, което води до някои от резултатите, които виждаме днес. Това води до вълната от мигранти и бежанци. Имаме цял регион на нестабилност около Сирия и това може да се отрази на всяка една държава в света. Когато започна войната в Мали и тогава си казахме това е далеч. И никой от нас не си мислеше, че това ще ни засегне, но ни засегна. Та когато говорим за външното измерение, е важно Европейския съюз и отделните държави членки да реагират, да предприемат действия. Всеки ден, във всяко отношение. Защото Европейския съюз почива на редица принципи. Демокрация, спазване на човешките права. Тези принципи са универсални. Те не се прилагат само в границите на Европейския съюз, а и извън него. Та в този смисъл трябва да се предприемат действия. И накрая бих искал да благодаря на гръцкото председателство, защото то се ангажира доста конструктивно по тези въпроси. Разбира се, гръцкото председателство продължава още няколко месеца, но а, исках да благодаря, защото считам, че резултата, който постигнахме е изключително важен и той даде тласък на а, тази политика. А, въпросите по правосъдието и вътрешния ред ще продължат да се гледат и след гръцкото председателство. Благодаря. Благодаря ви. Сигурен съм, че ще последват много въпроси. Преди да започне дискусията, искам да ви напомня следното. Първо, тези, които искат да вземат думата, трябва да попълнят формуляра и да го предадат на секретарията. И на второ място, Трето, времето за изказване е ограничено, а, така че да могат повече представители да вземат участие в дискусията. Господин Яно Ламари от Кипър. Благодаря. Искам да благодаря на ораторите за отделните факти, които те представиха. Предизвикателството, свързано с миграционните потоци от Средиземноморието, не е нов феномен. Тук става въпрос за това, кои са причините. Най-често те са бедността и войната. Има много региони, в които има напрежение и точно тези региони са най-големите миграционни потоци. Но много от хората загубват живота си още по време на пътуването през Средиземно, мор, е, през Средиземно море. Беше е, споменато външното измерение на имиграцията и че това е външно измерение трябва да бъде подсилено държавите, които граничат със Средиземно море, са изложени на най-голям натиск. През октомври повече от 400 души загубиха живота си в Средиземно море. Това е факт, който а, показва, че трябва да бъдат предприяти конкретни мерки. Това, феномените, свързани с иммиграцията, се характеризират най-вече с економически и политически проблеми. Не е необходимо да се стига до загуба на стотици човешки животи, за да се предприемат мерки. Европейския съюз реагира след като се случи нещо такова, без да предприема предохранителни мерки. Чухме и за този инцидент при острова е, Леспус. Трябва да се направи всичко възможно да не се стига до там и да се спасяват е, човешки животи. Има политическо съгласие по въпроса, че е необходимо да се е, засили наблюдението в областта на Средиземноморието. Необходимо е да се предприемат колективни мерки в тази област и най-вече когато се говори за разрешаване на проблемите, свързани с имиграцията. За иммиграцията е необходимо едно законодателство, което да бъде прието на солидарна основа. Солидарността трябва да бъде ясно определена и става въпрос за е, не за формална солидарност, а за една солидарност изпълнена със съдържание всякакви миграционни потоци, които са насочени към Европа, трябва да бъдат взети предвид. <clears throat> Приветстваме третите страни, които предприемат мерки за справяне с иммиграционните проекти. В тази връзка създадена и специална група, отговаряща Средиземноморието, господин Бронс от Европейския парламент. Министрите казаха, че това правителство има план за действие за контролиране на миграционните потоци, но след това се спомена забраната за връщане, която се интерпретира по начин, който а, улеснява миграционните потоци. В Либе бя, ам, беше казано от изпълнителния директор на Frontex, че незаконните иммигранти през границата на Гърция и Турция понякога се освобождават без да се обработват тесните документи. Им се молят да напуснат Европейския съюз, без да се изпълнява заповедта. В Средиземноморието хората търсят начин да навлязат в Европейския съюз по нелегален начин и то с примитивни плавателни средства но в тези лодки се превозват хората, мигрантите, а не самите трафиканти на хора. Необходимо да се развие политиката за обежището на ОНЕ на Европейския съюз. В противен случай на хората, на които им се дава обежище или им се отказва обежище, така или иначе остават. Хората, които са в опасност, трябва да бъдат спасявани, но не трябва да бъдат възнаграждавани за това, че се изкушават нелегално да навлязат в Европейския съюз. Ако искате да да спрете тези а, трагични събития в Средиземноморието. Трябва да отказвате а, убежище на всеки, който нелегално се опитва или възнамерява да навлезе на територията на Европейския съюз принудително трябва да бъдат връщани търсещите обежище е, в техните страни по происход. Държавите членки не трябва да приемат нито един от е, тези е, хора, които идват от Северна Африка и от Южна Африка. И така тези миграционни потоци оттам ще спрат веднага. Имиграцията, разбира се, е не неизменна и необходима, като се има предвид ниската ръждаемост. Имиграцията отвън Европа ще компенсира ниска, ниския демографски приръст в Европейския съюз. Но не може тези хора да превършат части от Европа в Африка или в Азия. Хората, поне от Запада, стават все всеки ден все по-малко европейци. Това трябва да ни обезпокои и особено по отношение на това какво ни очаква в бъдеще. Благодаря господин Стамбули от гръцкия парламент, госпожа Стамбули. Благодаря господин председателю. Незаконната имиграция от трети страни, насочена към Европейския съюз, особено, що се отнася до хора с нередовни документи, е тема, с която се занимаваме и на европейско, и на национално ниво. Но трябва да вземем предвид, че много хора напускат страната си, за да избягат от тамошните конфликти. Те искат да живеят в една сигурна и демократична среда, такава каквато предлага Европейския съюз. Що се отнася до Европейския парламент, до националните парламенти, те трябва да се занимават с въпроса дали можем да, а, могат да предложат такава сигурна и демократична среда, която е ще способства и закрилата на гражданите. Тези, които идват в Европейския съюз, са тези, които минават през граница на някои държави членки и най-вече през границата а, с Гърция. Много хора навлизат в Европейския съюз без дори да имат а, някакви документи трябва да се гарантират техните лични права. Но как да стане това? Понякога те биват експулсирани многократно, но как може да се гарантира, че в страната си те няма да бъдат подложени на гонения отново? И има доклади от Amnesty International, от ООН и от други организации, които чертават проблемите в тази област. Има и нов план за наблюдение на морските граници. Има проекто доклад, който посочва, че основните права на бежанците трябва да бъдат взем... взети преди да се спазва принципа на невръщане. Как изглеждат нещата? как трябва тези лица да бъдат защитени и да се заложи забрана да се наложи забрана за тяхното връщане в страната по происход. Има много групи, които имат нужда от закрила и трябва да бъдат взети предвид и а, техните права, свързани с а, правната им защита и с а, друг вид а, защита, която да им се предоставя. Представителите на Frontex се занимават с въпросите на предоставане на обежище. Не, не трябва да се от, а, отказват молбите за искане на обежище има и международни организации, които се занимават с подобни случаи. В някои случаи хората са връщани, но те отново се връщат и искат да преминат границата с Гърция. Като преминат границата по закон, две седмици те се настаняват в специални центрове. Но не трябва да се дава възможност на управляващите тези центрове чрез административни мерки да ограничават правата и свободите на бежанците дори без да подават молба за обежище, те остават в тези приемни центрове или в центрове за задържане и там остават до, дори понякога и до 6 месеца. В крайна сметка тези хора са арестувани. Всъщност някои от центровете са предвидени за задържане на лица до 24 часа, не за повече. И тези хора, когато станат повече, те живеят при нечовешки условия. От години има такива лица, които са в Гърция. От август 2012 година се е, контролират е, центровете, но това е само привидно. Разбира се, има инструменти на европейско ниво и е, поискахме да се използват тези инструменти, за да се установи демократичен контрол, но това също не доведе до някакви осезаеми резултати. Е, необходимо е да мислим за здравето на тези хора по времето на техния престол, да им се е, предоставя здравна помощ. В противен случай плъзват болести. В тези е, центрове се настаняват от 2 до 3 хиляди беженци. И сега ще приключа като кажа, че персонала от, от Агенцията по сигурността е препоръчала беженците да бъдат оковавани във вериги, ако вдигат прекалено много шум. Това е нещо, което се случва в моята собствена държава. Това е въпрос, който, с който трябва да занимава Европейския парламент. Той трябва да направя всичко възможно, така че да не се стига до а, такива случаи. Има мерки при които наистина трябва да се засвидетелства ам, а, солидарност и тези бежанци да могат да бъдат приемани във всяка една държава членка на Европейския съюз. А, господин Диастемеро от Европейския парламент. Благодаря. Нека и аз да допринеса за този дебат. Няма да говоря с различните политики относно иммиграцията в Европейския съюз. Ще говоря в общ план. Доколкото знам, никога не сме считали иммиграцията за проблем. Това е явление, което е свързано с развитието. Ми, следващата седмица в Атина ще разискваме тези иммиграции, иммиграционни потоци заедно с нашите американски партньори. Ние винаги сме считали иммиграцията като положително явление в няколко отношения. Първо, относно хората, които идват и интеграцията на тези хора – също сътрудничеството с страните на транзита, също границите, граничния контрол и е, центровете за временно послоняване. Нека да се спра на границите първо. Четири измерения има тук проблема. Морски граници, Калуш спомена някои елементи, речни граници въздушни граници и сухопътните граници. Всяка държава от южната или северната страна на Европа има специфика в своите граници. Дори и без да го иска. Друга специфика на Европейския съюз е транзита транзита е все по-голям. Ще бъде все по-трудно да защитаваме външните граници. Знаем всички, че компетенцията за защитата на външните граници се пада на държавите. Тогава защитаваме Фронтекс. Ако всяка държава има отговорност да се защитава границите, защо съществува Фронтекс? Фронтекс е изграден от няколко инструмента – Например, каталога на корабите. Това е нещо, което никога не сме използвали. Мисля, че трябва сега да използваме този инструмент, който Frontex ни предлага. Това също ще помогне да се борим с иммиграцията. Аз лично, господин председател, бях председател на Комисията по иммиграцията в съвета на Европа. Не съм новодушъл и в тази област. Знам какви са целите, знам каква е историята. Бъдещето на европейската политика не е да издава законодателство по отделни елементи. Ние трябва да не пропускаме общата картина и да изградим обща политика. Защо обща картина? Защото отговорността е обща. Всички държави членки имат отговорност. О, иммиграцията е също нещо добро, но ние имаме ограничено количество възможност за поемане на тази миграция. Благодаря. Сега има думата представител на Холандският парламент. Благодаря. Госпожа Май от Холандския парламент. Благодаря, че сте включили тази точка в дневния ред. Много важен елемент за Средиземноморието, но също и за северните държави. Нека да се спра на два основни елемента. Първо, въпрос, който нашия парламент създаде на комисията, а именно каква роля мисли, че ще има комисията в координацията, временната, координация на временното приотяване убежище на сирийските бежанци. Комисията каза. А, мисля, че много хора тук ще се заинтересуват какво казва комисията, защото има много такива бежанци. Сега, няма да ви дам отговора сега, но мога да ви го доставя после. Относно наблюдението на границите, разбирам, че се слага а, акцент върху самата иммиграция. Но това разминаване съществува в националния дебат и все още не сме намерили решение, кое е по-важно. Има много различни концепции, но ние искаме да избегнем хората да умират в Средиземноморието. Твърде много вече загинаха там. Но едновременно с това мога да ви кажа, че нашия пазар на труда вече предлага възможности за а, оцеляване и живот в Европа. Голяма част от незаконните в Европа вече си изкарват прехраната с работа. Тоест, нашият пазар на труда успява по някакъв начин да асимилира тази миграция. Така че мисля, че и двата аспекта са тук. А, Световната организация по труда също а, се, също участва и мисля, че трябва да разгледаме този аспект какво предлагат за пазарите на труда на иммигрантите. Господин Исмаил Айредин от Турския парламент. Sayın Başkan, öncelikle panelistlere ve katılımcı arkadaşların hepsine благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за презентацията. От около две години ние знаем, че около 30 000 души са загинали в а, а, Средиземноморието. Това е голяма трагедия. Днес става въпрос за сигурността на тези държави от Средиземноморския басейн. Става въпрос за сигурността и за живота на иммигрантите. Мисля, че първото, което трябва да сложим като приоритет е правото на живот. 463 хиляди души в Турция са официално обявени за беженци. Над 100 хиляди също са членове на семейства на тези беженци, така че прибавете ги и тях. И ако която и да било европейска държава е изживее сирийският проблем, например гражданска война, ще погледнем различно на тези иммиграционни потоци. Ние виждаме трагедията на Сирия, виждаме трагедията и в Африка. Проблема трябва да се реши на място, при происхода си. И за това Европейския съюз трябва да поеме повече отговорност за разрешаване на проблемите на място. След като проблема вече се, вече се е появил, трябва да видим как ще го решим. Трябва да не забравяме човешките права, така както го стипулира общностното право и също трябва в Сирия да, бе, да се създаде една зона за сигурност, където да има забрана за полетите. Както вече казах, очакват се да има над 1 милион бежанци от Сирия. Не можем да спрем този миграционен поток, той ще се насочи към Европа. Това, което става в Мали. Централна Африканската република. Също гражданска война. Времето ви изтича. Бихте ли обобщили накратко и приключили речта? В заключение, господин председател, ще кажа следното. Да, разбира се, много е важно да имаме сигурност на границите, но между сигурността на границите и правото на живот, аз избирам правото на живот. Трябва да го осигурим за всички. Госпожа Гийом, благодаря съвсем набързо. чух елементи, свързани с това как са използвани европейските фондове. Ни се казва, че наскоро сме гласували нови правила по използването на европейските фондове за иммиграцията, обежището и интеграцията. Надявам се, че ще имаме по-добро равновесие между отделните политики за завръщане, за убежище и за интеграция, защото а, определено искаме да има ефективно разпределени проценти по тези политики. Но това си остава предизвикателство за бъдещето. И съвсем накратко, във втората точка също, а, оцених казаното от господин Амбрози Споделям го също. Споделям становището му за иммиграцията и за убежището. Не като а, с лепени едно за друга проблеми, а просто като един много по-масштабен елемент. И трябва също да наблегнем на факта интеграция. Интеграцията може би не е добре залегна в нашия дебат днес – Мисля, че това трябва да се включи също а, в дебата относно хората, които пристигат тук и как те да бъдат включени в обществото. И а, нещо друго относно обежищата. А, текстовете бяха подобрени, определено, но има още много, което може да се направи относно общите стандарти и различните практики в различните държави членки. Едновременно с това виждаме, че продължава да има натиск върху държави, които не са готови за, подобни тип, за подобен тип процедури, например България и Румъния. Така че мисля, че трябва да имаме общи стандарти за а, убежище и това трябва да се разглежда за бъдеще на ниво законодателство. Благодаря. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να, ακολου... να τηρείτε το χρόνο. Είναι δυόμιση λεφτά. Благодаря ви. Ако обичате да се придържате към отреденото ви време от две, до две минути и половина, господин Балто от Италия. Си, грация. Ви vi ringrazio per i vostri interventi, per l'impegno. Благодаря ви. Бих искала за секунда да поговоря за работната група по Средиземноморския регион, която беше създадена след трагедията в Лампедуза. Това не беше трагедия само за Италия, за цяла Европа. Европа трябва да гледа на случващото се там като общоевропейска трагедия. Предвиждат се стандарти в контрола по морските граници. В рамките на нашето председателство ние ще работим и ще включим този въпрос в нашата работна програма. Общия подход към миграцията трябва да се промени. Хората казват, че миграцията е структурен фактор, с който може да се справим, когато стане спешен. Аз обаче смятам, че трябва да гледаме на миграцията като на възможност, от която трябва да се възползваме държавите членки са суверенни държави и могат да се справят с този въпрос. Работната група за Средиземноморския регион почива на базата на солидарността между държавите членки. Най-засегнатите от проблема държави получават и финансова подкрепа – но най-важното е да има солидарност, защото само добрата воля не е достатъчна. Трябва да се борим с нелегалната миграция, но същевременно с това трябва да се приеме и, и някакъв закон за гражданството, който също да урежда въпроса за нелегалната миграция. Трудовия ни пазар е в криза, Изправени сме и пред демографски предизвикателства. Не трябва да ги забравяме. Всичко това ни показва, че е необходимо да се положат усилия, за да се уеднаквят различните правила в държавите членки. пенсиите ни ще се изплащат от децата на мигрантите. Затова се нуждаем от конкретни мерки. Мерки, които да ни позволят да прокараме тази идея. Не трябва да се оставяме на циничен популизъм. Благодаря. Ясавиц, а потом... Госпожа Явазот от, Черна гора. My name is Azra Thank you. Благодаря ви. Аз съм Ясавич. Имах възможността да чуя различните гледни точки по а, въпроса за миграцията. Аз считам, че не може да се забрани миграцията. Всички ние се опитваме да повишим стандарта си на живот. Това правят и мигрантите. Затова трябва да им позволим да подобрят стандарта си на живот, но и да защитим границите си. Интеграцията в този контекст е важна, защото тя ще ни позволи да уредим по законов път въпроса. Не трябва да се страхуваме от нелегалните мигранти. Напротив, трябва да изградим условия, на които да отговарят тези мигранти, за да може и да се интегрират. Затова считам, че е много важно да се насочим към защитата на границите и уреждането на въпросите на нелегантите мигранти. Благодаря. Парвасис. Благодаря. И така преминаваме към последното изказване господин Итилантийския парламент. Благодаря господин председателю. Искам да благодаря докладчикът за усилията, които той е положил по тази така важна и щекотлива тема. Става въпрос за нашата политическа култура, но и за европейската култура като цяло. Имиграцията е важна част от нея. Има различни критерии, които трябва да бъдат взети предвид и е необходимо е да се извършва координация при провеждането на отделните действия. Има един общ теоретичен подход, но са необходими и ам, ам, конкретни действия. Не бива да пренебрегваме и факта, че ам, страните, които са на изток от Европейския съюз, са подложени на натиск. А, вече са достигнали своите а, прагове на възможностите си. Има една островна група в Гърция, където има повече нелегални иммигранти на островите, отколкото местни жители. Разбира се, трябва да покажем истинска солидарност. солидарност, показана от държавите е, членки. Солидарност, свързана с тяхната култура, да се приемат е, тези хора, които търсят по-добро бъдеще. Има отделни държави членки, които го правят и оказват съдействие, но ам, необходимо е да се противодейства на престъпността, независимо ам, къде се крият нейните корени. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. В, в момента безработицата е а, 26%. Как иммиграцията да допринесе за развитието на страната? Освен това искам да подчертая, че трябва да останем здраво стъпили на земята. Трябва да сме много внимателни в нашите действия. Необходимо е конкретно сътрудничество с трети страни между третите страни и засегнатите държави и членки. Освен това, искам да подчертая, че е, не трябва да се води лява политика, която, с която винаги се обещава едно безбрежно и безобочно бъдеще. Сега господин Скузиус има думата. Гали просохи όλες τις τοποθετήσεις. Благодаря господин е, председателю. Чух е, всички изказвания, направих си бележки. И по тези е, въпроси могат да се кажат много неща. Мога да кажа, че аз съм работил е, в областта на управлението на пристанищата и знам а, как се организират подобни действия които бяха споменати тук. В момента трябва да бъдат обхванати всички страни, които страдат от миграционния натиск. Необходив, необходимо да се вземе предвид, че говорим за много нещастни хора, които идват от региони, които се намират в една изваредно тежка ситуация. Вече бяха споменати някои от действията, беше спомената беше спомената и регламента, свързан с уеднаквяването на процедурите. Има обаче някои 4 и 5 основни въпроса, които бяха споменати, на които ще се спра. Първо, солидарността с тези държави членки, които са, подложен, с които са подложени на миграционен натиск. В Гърция този натиск е изключително голям. Е, една друга тема която също е важна и е свързана с, сътрудничеството при разбиването на каналите за трафик на хора. На трето място, друг важен въпрос, сътрудничество с европейските организации и институции, Европол, Фронтекс и така нататък. И това по отношение на наблюдението на границите и при разбиването на каналите за трафик на хора. На четвърто място. Зачитане и закрила на човешките права. Това е най-важната тема, може би. И ако няма достатъчно а, подходящи структури, които а, да бъдат обхванати в справянето с миграционните потоци. Трябва да се прибегне и към използването на допълнителни структури. Това е което мога да кажа за момента. Благодаря, господин Карлос Коелю. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички коментари и въпроси. Бих искал да се спра на две неща. Първо, Съгласен съм с всичко, което каза господин Амбрози. Това е нашето разбиране за миграцията. Тя е комплексно явление. Така че съм съгласен, когато господин Амбрози казва, че трябва да погледнем демографските причини, поради които тази миграция ни е нужна. Считам също така, че не може да а, говорим за сътрудничество с тези държави, ако не искаме по устойчив път да решим проблема с миграцията. миграцията. Трябва да се прави разграничение между економическа миграция и търсене на убежище. Има и хора, които се нуждаят от международна закрила. Това са бежанците. Това са различни категории хора, които изискват от нас различни отговори. Съгласен съм и с това, че имаме различно равнище на безработица в Гърция и Германия. Когато говорим за младежката безработица, в Гърция тя е повече или по-малко 60%, а в Германия 8%. Когато говорим за економическа миграция, ние разбира се, разбираме и различните реакции на държавите членки. Госпожата от Черна гора каза, че не трябва да спираме е, миграцията, не трябва да се страхуваме от нея. Да, не трябва да се страхуваме, но трябва е, да има някакъв контрол. Хората от крайното дясно се опитват да гледат на миграцията като на заплаха, която ни карат да затворим границите. А хората от крайно ляво защитават идеята, че трябва да си отворим границите за всички. Считам, че истината е някъде по средата. Трябва да, да се упражни контрол върху миграционния натиск. Нуждаем се от единни решения, от солидарност. Съгласен съм в това отношение с колегата от Кипър. На следващо място да подчертая това, което каза господин Диас Демера – да, имаме свободно движение в европейското пространство. Това свободно движение на хора ни кара още по-внимателно да управляваме контрола на външните граници. Ако нямаме добър контрол, отслабваме и свободното движение на хора в Европейския съюз. На трето място, члена на Турския парламент заяви, че предпочита да спасява животи, ако трябва да избира. Съгласен съм. Наш приоритет при всички положения трябва да бъде спасяването на човешките животи. Но да бъдем честни, не можем да наложим някакво решение на държавите членки, защото имаме проблем с правното основание. Аз искам да се създаде европейско законодателство, задължително за всички, което да предвижда да се спасяват човешките животи. Но ние не можем да накараме всички държави членки да спазват това законодателство. Можем само и единствено да регулираме европейските мисии. Мисии, които се координират от Frontex. Така че ни остават само тези мисии. На въпроса на госпожата от Гърция, всъщност тя каза, че новия регламент дава възможност за слизане на сушата в трети държави. Права сте. Защо сте права? Защото не можем да кажем, че всяко лице в открито море може да слезе на сушата в Европа. Това означава да отворим вратите си за всички. До сега нито една мисия на Frontex не е приключвала с стоварването на хората на територията на трета държава. Но трябва да гледаме на всички възможности. Ще затворим ли тази възможност? Можем ли да кажем, не се позволява хората да се разтоварват на територия на трета държава. Не можем да кажем подобно нещо. Това, което можем да направим и което направихме, беше да засилим принципа за а, забрана на връщането обратно гръцкото председателство работихме по въпроса, защото в съвета първоначално нямаше желание за подобно нещо. Така че е, принципа за забрана на обратното връщане бе засилен допълнително в текста и по мое мнение това е един добър баланс. Не забраняваме на хората да стъпват на европейска земя, но засилваме условията, на които трябва да отговарят е, лицата, за да може да го направят. Това беше от мен. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега господин Амбрози. Заповядайте. Благодаря ви. Знам, че ви деля от обяда, за това ще бъда кратък. Съвсем накратко две-три неща. На първо място, забраната за обратното връщане беше спомената и аз не може да не коментирам. Не трябва да я обвързваме това с смъртните случаи в морето. Не това имах предвид и в своето изказване. Аз ви говорих за подход базиран на доказателствата, за вътрешно чувство. А принципа за забрана на обратното връщане е правен принцип, всяка една държава е ратифицирала, транспонирала този принцип и той трябва да се прилага. Този правен принцип трябва да се следва. Нещата са точно толкова простички. Принципа за забрана на обратното връщане на хората, които идват на границите ни – трябва да се прилага за хора, които имат основания да търсят убежище на наша територия. Това свидетелства за спазването от страна на Европейския съюз на подходите, които е възприел. Прилагането на правото в областта на човешките права не трябва да ни води до проблеми, защото не това трябва да правим – ако искаме да бъдем пространство, изпълнено с демокрация, и пространство, в което се спазват човешките права. Съгласен съм с многобройните коментари, направени а, във връзка с необходимостта от единен подход към миграцията. Да, движим се към единна миграционна политика. Следващата стъпка, която трябва да вземе възможно най-бързо, е единна политика в областта на убежището – защото предизвикателствата, които стоят пред отделните държави членки, ще бъдат много по-преодолими, ако имаме един европейски подход. Както упоменахте и преди малко, различна економическата ситуация в различните държави членки. Именно за това говорим за миграцията като а, за фактор за растеж. Държавите, в които има високо ниво на безработица, може би трудно ще се прилага тази политика, но ако я поставим в европейски контекст, ще е по-лесно. И на последно място интеграцията. Да, тя е много важна аз не я опоменах не защото е маловажна, а просто защото не разполагах с достатъчно време. Интеграцията трябва да бъде важен съставна част на следващата ни политика. Изключително своевременно гръцкото председателство вписа интеграцията като точка за обсъждане на заседанието на Скифа в Атина – но трябва да имаме двойна интеграция. Не само да помагаме на мигрантите да свикнат и да се интегрират в обществото, но и да научим нашите собствени граждани да свикнат да живеят с мигрантите, да бъдат отворени към едно многокултурно общество, за да може и нашите граждани да се възползват от присъствието на мигрантите. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички, е, които взеха участие в тази дискусия. Сега ще направим обедна почивка. Искам да благодаря и на секретарията на парламента и на всички представители на националните парламенти, които допринесоха е, за осъществяването на дискусията. Обядът ще се е, проведе в ресторанта в сградата Спинели. Имаме тук е, служители на парламента, които ще ви съпроводят от залата към